Uh, ladies and gentlemen, if you could uh, please take your seats and uh, we can start. И така, колеги, предлагам да заемете местата си. Днес аз ще ръководя заседанието, тъй като председателят не може. Имам няколко съобщения за вас най-напред по отношение на дневния ред. Е, преди да одобрим дневния ред, трябва да ви уведомя за някои промени. Най-напред, точка трети, трета за финансовите интереси на Съюза. Тази точка ще започне в 11 часа, а не... А трябваше всъщност да започне преди 8 минути, но така или иначе това е първата промяна. Точка четвърта за процедуралните гаранции за деца и точка 5 за условията за влизане на, в Съюза на е, граждани от трети страни. Това са информации за трилога, които ще ви дадат. Ще, тези точки ще бъдат отложени. Точка 10 бюджета за 2015 година, реакцията за, към миграцията, тази точка също ще бъде отложена. Точка 7. Ратификация на протокола от 2014 година от МОД за конвенцията на, на МОД за съдебното сътрудничество ще започне днес в 3.30 ще има нова точка за днес след обед в 4 часа. Е, това ще е точка за агенцията за основните права и още една нова точка. Въпрос към комисията за отегляне на матери... екстремистски материал в борбата срещу киберпрестъпността. Господин Дюпре ще ни осведоми по този въпрос. Ще започне в обсъждането по тази точка ще започне в 4.30. Може ли да одобрим дневния ред така? Добре, благодаря. И сега моите съобщения. Превода днес на датски, латвийски, хърватски и гелик няма да имаме превод на тези езици. Надявам се това да не ви попречи. Освен това, решенията от координаторите. Имаме е, докладчици за становище. Господин Петър Нидермюлер от СИТ ще е докладчик за общия бюджет 2015 година и промените. Това ще е становище, което ще бъде изработено от нас. Условия на труд има резолюция от Либе за сигурността. Координаторите решиха да има, да има определен срок, за това и всеки, който използва английски като работен език, трябва да знае, че компромисите ще бъдат изработени на английски. На следващо място календара и процедурите за, за за 2016 година. Срокът за изменение 26 е август, 6 часа. Ще работим на английски. На следващо място реш, съдебни решения по е, казуси C317, C675, C540. Това е последващите действия. Председателят ще помоля комисията с молба да представят съответните мерки. На следващо място гражданско право за роботика. Това е работна група. Координаторите решиха, че трябва да имаме представители в тази работна група. Ще има предложения за обсъждане на, на този въпрос на по нататъчно заседания. Освен това, ще, има и, ще имаме допълнителни заседания. Координаторите решиха следните заседания да бъдат проведени. Четвъртък, 4 юни след обед, понеделник, 8 юни в Страсбург. Вероятно това ще е вечерното заседание в 7 часа и четвъртък, 25 юни след обяда. И сега резолюциите. Координаторите препоръчват следните резолюции. Най-напред резолюция на господин Петричело за регламент 604, господин Петричело за международните адаптивни мерки международни, е, международни измами и финансиране на ислямистски тероризъм, Салвини, киберпрестъпност Капото, събиране на данни Капото, киберпрестъпност Патричели, прилагане на политическото обежище в Италия, Гърция, България и Унгария, Ризото, трафик с органи от Африка, ризото, електронно здравеопазване, патричело, липса на дефиниция за тероризъм в държавите членки, тероризъм и също така борба срещу киберпрестъпността, патричело отново. Освен това, имаме резолюция за международни събития, координацията им Патричело и развитие на мерки за интегра... интегрирана система за помощ на възрастни хора Патричело и госпожа Анато за спиране на мерки от Шенген. Освен това, Искам да ви уведомя за следните петиции. Петиция 1073 от Набереж за човешките права в Европа. Координаторите решиха да изпратят становище по петиция 0623 на Мюллер за таксите за визи и проекто писмо по този въпрос ще бъде изпратено на координаторите. Сега аз разбирам защо председателят ми даде правото да ръководя тази сутрин. И така. Е, по правило 205, е, следвайки тази процедура, ние одобряваме тези петиции. И така сега преминаваме към следващите точки. Нямаме много време днес за господин Търк. Той би трябвало да напусне след 20-30 минути. Ще говорим сега за миграцията. Мисля, че госпожа Мацола е тук като съдокладчик. докладчик мисля, че госпожа Кианки още не е дошла, тя е другият съдокладчик. Е, тъй като имаме оратори, които сме поканили е, да говорят по този въпрос, вие дали може да ни въведете в темата? Това не е точно по нашите правила, но благодаря ви, ако сте съгласни, тъй като имаме тази сутрин двама оратора, всъщност трима, трима са експертите. Радвам се, че господин Валкаторке той, той е експерт от ООН и работи в областта на защитата. Той ще направи презентация по този въпрос. Той трябва да си тръгне бързо, така че ако имате въпроси, трябва да ги зададете бързо. Добре. Благодаря, госпожо Мацола. Ще, му дам, ще дам думата на нашия гост най-напред. Благодаря, господин председател. Аз съм много, аз много съжалявам, че трябва да се извиня, че не мога да остана до края на вашата сесия трябва да бъде на друго място, където ще се говори за плана за Ирак, който ще бъде представен е, на друга комисия. Те всъщност са започнали обсъжданията си. Искам да благодаря на вашата комисия за цялата работа е, по въпросите на миграцията. тези въпроси са свързани с ситуацията в Средиземно море. Знаете, от гледна точка на ООН ние много следим развитието на ситуацията. Контекста на Средиземно море много ни интересува. Ние още от години се занимаваме с беженците, идващи по море, но тази година броя на на, на беженците през Средно море много се увеличи. Около 89 000 хора са пристигнали от началото на тази година. Това е феномен, който е глобален феномен. Той е не само, той не засяга само Средиземно море, е в, в района на Банкок също има подобни проблеми. Последната информация е, че особено Гърция е много засегната в момента. Не сме виждали толкова много беженци в Гърция през последните години. В момента обаче броят е много голям хора, които преминават от Турция в Гърция. По отношение на статистиката и по отношение на Гърция, повечето от хората са беженци, повечето от беженците са сирийци, има обаче и хора от Ирак, има хора от Еритрея и Сомалия. Тоест, е, има различни миграционни потоци, и това означава, че трябва да предприемем много солидарни мерки. С други страни са Италия, Гърция, Малта и други някои страни. С тях трябва да сме солидарни. Какъв е феноменът? Най-напред виждаме, през, е, годи, през последните години, че има конфликти, които не се разрешават, но също има и конфликтни ситуации, които е, продължават да се задълбочават. В Либия, например, ситуацията продължава да се изостря. Какво означава всичко това? Р... Либия, самата Либия не не е в състояние да предприеме важни мерки, като граничен контрол, като реакция на миграционните посоки, справяне с миграцията. Но също така виждаме, че и конфликта в Сирия допринася за това много хора да бягат от Сирия. Това е вече пета година, в която конфликтът продължава. Хората са отчаяни и бягат в съседните страни, особено в Ливан. 1,2 милиона беженци са вече са в е, Ливан, в е, Йордания, в Турция има милиони беженци са разпръснати в страните около Сирия и с продължението на конфликта е ясно, че някои, фи... някои хора се опитват да намерят други маршрути да се придвижат по-далече от конфликтната зона. И именно тук ние трябва да съсредоточим вниманието си. Тази ситуация не може да бъде решена без да вземем предвид и други мерки. Затова приветстваме дискусиите които се случват тук в парламента по отношението на миграцията. Е, чудесно е, че вие подкрепяте основните мерки, мерките за солидарност, предложението на комисията за преразпределение на беженците. 40 хиляди хора според това предложение от Гърция и Италия би трябвало да бъдат преразпределени. Другото предложение на комисията от миналата седмица е за презаселване. Аз разбирам, че вие мислите и за други а, легални альтернативи. Миналата година говорихме за 80 000 презаселвания. Европейския съюз прие само 8500 лица от тази програма на глобално равнище. Би трябвало Европейския съюз да се ангажира повече в тази насока. Комисията сега представя, предлага 20 000 хора да бъдат поети в тази програма, но нуждите от презаселване са много по-големи. Аз знае, че вие мислите за легални възможности, за помощ. Има един документ от две страници за легалните възможности. Документ, който ще ви изпратим, там сме обобщили някои от областите, където наистина легалните възможности могат да бъдат много ефективни. Например, хуманитарни, хуманитарната помощ и хуманитарния допуск, но и частни програми за спонсорство, където частни актьори се намесват, намесват се гражданското общество, неправителствени организации, хуманитарните визи се обсъждат. Това е нещо, което в Бразилия е много популярно допускане на, на членове на семейството и така нататък. Много е важно е, също така да погледнем кои хора имат особени е, знания, особени е, умения, те могат да бъдат, на тях могат да им бъдат предложени защити, които, защита, която е свързана и с повече мобилност. Така че това са все възможни альтернативи, които могат да се предложат на хората, така че да бъде предотвратено едно опасно пътуване през морето. Е, всички коментари от ваша страна, всички предложения и всички, цялата подкрепа от вас са добре дошли за нас. Ние ги оценяваме високо, особено в контекста на Близкия изток и Северна Африка. Много е важно хората да имат легални възможности за предвиждане. Естествено, тези възможности трябва да са основани на ясни параметри и критерии. Тук ще прекъсна. Е, благодаря и отново искам да изразя съжалението си, че не мога да остана. Благодаря ви за тази презентация. Може би имате въпроси. Аз съм изключително признателен, че госпожа Кандлер ще остане и тя ще може да отговори на допълнителните ви въпроси. Аз ще представя другите двама оратори, след като чуем съдокладчиците. И след това ще следваме обичайната процедура, ще дадем възможност на координаторите първо да поставят въпроси. Читам, че това е най-добрият начин, по който можем да процедираме. Искам да ви благодаря, господин Търка. Благодаря ви за презентацията. Зная, че вие не можете да останете. Сега се връщаме отново към дневния ред. Както вече казах, е, обсъждаме ситуацията в е, Средиземноморието и потребността от цялостен подход на Европейския съюз. Робета Мацола и госпожа Киенги са, са докладчици. Те ще се присъедини към нас е, в най-скоро време. Ние се фокусираме върху две неща първо, създаването на едни безопасни маршрути за пристигане на легални мигранти и ефективно прилагане на политиката в областта на обежището и ролята на службата за подкрепа в областта на обежището. Давам дума на следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Благодаря на нашите гости. Работата по този доклад показа колко големи са предизвикателствата, свързани с миграцията. Показа какви са пречките, пред които са изправени хората, търсещи закрила от Европа. Ние често се загубваме в статистическите данни, когато говорим за миграцията и често забравяме, след като интереса на журналистите е намалял, че зад всяка бройка стои човешка съдба. След известно време ние свикваме с човешката трагедия. Непрекъснато все повече хора губят живота си в Средиземноморието. Това са реалностите, пред които сме изправени днес. Законодателството не се създава в вакуум. Законодателите трябва да разбират какви са причините, които карат хората да напускат родните си места и по какъв начин можем да им помогнем. Освен ако нямаме цялостен подход, включващ всички аспекти на миграцията, ние няма да стигнем далече. Един от аспектите е да видим какви са възможните безопасни маршрути за лицата, търсещи закрита, как, закрила, как можем да им помогнем преди те да попаднат в ръцете на каналджиите. Ние трябва да отидем по-далече от представата за Европа като крепост. Имиграцията не е проблем, който може да се разреши. Това е реалност, която трябва да се управлява. Подходът на Европа трябва да се подобри. Необходимо е да се гарантират безопасни възможности, за да могат лицата, които реално се нуждаят от закрила, да получат такава, без да рискуват живота си и да попадат в ръцете на трафиканти. Разбира се, както казва госпожа Малстром, Обежището не може да бъде въпрос на лотария. Необходимо е да има по-добро управление на миграцията и съобразяване с хуманитарните аспекти. Необходимо е държавите да работят заедно, ако искаме да имаме траен резултат. Предложенията на комисията са стъпка във вярната посока, но това трябва да бъде допълнено с добри практики за интегриране – не е достатъчно само да бъдат презаселени хората. Ние трябва да им дадем инструменти, които да им позволят да изградят своето бъдеще. Държавите членки трябва да създадат възможности да се кандидатства за хуманитарни визи в трети страни. Трябва да се създаде система за подкрепа за издаването на хуманитарни визи, да се използват всички необходими ресурси, за да се постигне успеха образователни визи, също улесняване на достъпа на млади хора за обучение и образование също може да се обмисли. Държавите членки трябва да осигурят достъп до професионално обучение и образование за иммигрантите. Трябва да се гарантира мобилността на знанията и връщане на онези, които са получили знания в развиващите се страни, за да допринесат за тяхното развитие. Ние имаме директива за временно на закрила. Чуваме обаче аргументи, че колкото повече хора идват, толкова по-силни стават миграционните потоци масовия прилив за една държава се счита за масов прилив на иммигранти за Съюза, което означава, че трябва да има целенасочена подкрепа. Държавите членки имат съвместна отговорност да приемат по достоен начин търсещите убежище, да се осигури нормално третиране, техните случаи да бъдат разгледани съгласно общи стандарти и да се стига до общ резултат. Това е един от ключовите принципи, защо се нуждаем от ефективно прилагане на политиката в областта на обежището. И това трябва да стане възможно най-скоро, което означава своевременно транспониране на новия пакет в областта на обежащето от държавите членки, обмен на най-добри практики и познания е необходимо да се създаде една платформа за обмен е, да има хармонизиране е, на това, което искаме да бъде направено в областта на убежището. Трябва да се помогне предварително на държавите членки. Даблин не трябва да увеличава натиска върху тези държави членки, които искат е, да бъде облегчен натиска от иммигранти на тяхна територия. Аз очаквам предложение от комисията към края на годината, което да обхваща всички проблеми и гарантира равноправно третиране на всички държави членки. Очаквам днешната дискусия с нетърпение и ще дам възможност и на колегите и на нашите гости да продължат дискусията защото а, това са проблеми, по които аз и моята колежка а, Кенга работим при изготвянето на доклада ни. съдокладчика все още не е тук, затова предлагам да преминем към списъка на ораторите и докладчиците в сянка. Освен това, имаше заявка с дигане на карта за допълнителни изказвания. И така ние ще дадем думата на всички. Искам да дам думата на другите ни гости. Най-напред доктор, доктор Тилеман той е професор по политически науки, политика. Той е директор по проблемите на обежището. Също имаме и гост от London School of Economics, господин Полет, също е наш гост. Ние ще приветстваме с добре дошъл госпожа Дебрис. Не. Yes, I'm saying he was going to be speaking. Да, трябваше да говори, но няма да може да го направи, тъй като има някои по-неотложни въпроси, свързани с събитията в Франция и за това няма да може да бъде тук тази сутрин. Искам да дам първо думата на професор Тилеман. Ключовете за разпределение за презаселване е темата. Вие трябва да ни представите три различни ключа за разпределение. Имате думата. Благодаря ви за поканата. За мен е удоволствие, че съм тук и да участвам в този важен дебат. Бях помолен да разгледам един от ключовите аспекти на най-новите предложения, които бяха направени, свързани с презаселването и вътрешното преместване и а, какви възможности за преразпределение можем да прилагаме за споделяне на отговорностите в държавите членки и за насърчаване на по-ефикасна закрила в целия Европейския съюз. Като отправна точка ще използвам аргумента, че е необходимо справедливо да се разпределят отговорностите между държавите членки, да има по-добре разпределение по отношение на търсещите обежище и ключовете за разпределение могат да изиграят важна роля в това отношение. Господин Турк вече говори по този въпрос накратко, че има някои проблеми, свързани с презаселването в момента, твърде малко са държавите членки, които допринасят за това. Знаем също, че една малка група държави членки разглежда по-голямата част от молбите за търсещи обежище в целия Европейски съюз. Предложенията на Европейската комисия са стъпка напред – И разбира се, се надяваме да доведат до значителен напредък за по-отговорно разпределение на отговорностите. Аз искам да се спра сега накратко на най-новите предложения, като стъпя върху предишните предложения и включа някои аспекти, които се дебатират за научната общност. Ще обсъдим предложението на Европейската комисия, ще посоча евентуални пропуски и по какъв начин може да се подобри това, което имаме в момента като предложение. Когато сравняваме механизмите за споделяне на отговорност, трябва да имаме предвид следното. Първо, като политици имаме а, възможност да избираме между закони а, и по-гъвкави правила, задължителни и незадължителни правила. Трябва да се направи разграничение също за това, по кои измерения държавите членки допринасят, дали го правят по еднакъв начин, дали някои държави членки го правят по един начин, други по друг начин. Позволете ми да приведа някои примери, разглеждайки различните възможности, които очертах пред вас. Когато говорим за едноизмерните механизми, имаме предвид на първо място директивата за закрила на търсещите обежище. Има някои държави, които допринасят финансово за закрила на беженците, като Япония, други помагат търсещите закрила по друг начин. В Германия се разпределя търсещите обежище в цялата територия на страната, във всички провинции. И предложението на комисията отразява някои от тези идеи. Четвър... трета възможност е гарантирането на компенсация, например за размяна между различните измерения, за преразпределение, например компенсация, финансова компенсация за онези, които разглеждат по-голям обем молби. Предложението на комисията е насочено преди всичко към налагането на задължителни норми, едноизмерни норми. По какъв начин съществуващите национални механи... механизми и тези, които наскоро бяха представени на европейско ниво, могат да бъдат разгледани в контекста на предложението на комисията? Някои от партийните групи е, тук водят е, дискусия, която се водеше и преди години. Предлагането на е, германската система за разпределение на европейско ниво. Това беше предложено от германското правителство още в началото на 90-те години, но не получи нужната подкрепа. Това е в основата на разглеждането на начина на разпределение напоследък. Това беше предложение на Ауди от преди няколко години и то се базираше на два, две, два критерия. търсещите обежище може да се разпределят на базата на размера на населението и капацитета съгласно БВП като втори критерии. Последните предложения на комисията, както за презаселването, както и за вътрешно преместване, показват, а, че се включва допълнителен елемент за презаселване, което не съществуваше по-рано. 20 000 места за презаселване за срок от 2 години ще бъдат предоставени. Има 40 000 места за преместване от Италия, Гърция. Това е на временна основа. Това, което наблюдаваме е в дискусиите за разпределението е, че предложенията на комисията разширяват критериите, не само размера на населението, не само БВП, но се включва също и бройка на преди прияти търсещи обежище, също какви са обемите през последните 5 години, какъв е процента на безработицата, как какъв, какви са възможностите за приемане, които могат да предложат държавите членки. В предложението има и подпомагащи финансови мерки. Тези, които приемат по тези програми за презаселване и преместване, търсещи обежище, могат да получат финансова компенсация. Това също трябва да се предвиди. Това показва как новите предложения могат да бъдат сравнени с направеното в миналото. Позволете ми да спрем вниманието ви на някои въпроси, които могат да се поставят по отношение на тези последни предложения. Искам отново да повторя, че приветстваме тези нови предложения. Те са значителна стъпка напред, но има някои неща, които трябва да бъдат по-силно засегнати. Госпожа Мецола вече спомена че има един по-скоро адхок механизъм, който да води до задействане на процедурата. Има повече пилотни инициативи, отколкото дългосрочни такива. Има механизъм за обещания за приемане на търсещи убежище, също въвеждането на временни квоти всичко това изглежда малко произволно, непрозрачно, за да се определи коя държава членка може да се възползва от вътрешно преразпределение, кои не. Защо Гърция, не Малта? Така че дискусиите сигурно ще продължат по тези въпроси. Вторият, вторият въпрос се отнася до това, че все още има значителни ограничения върху движението на отделни лица, които са бенефициенти от тези програми за презаселване или преместване. Дори ако приемем, че ограничаването на избора на търсещите на обежище, що се отнася до приемащата държави, се, са оправдани ограниченията на движение в Европейския съюз на презаселените и тези, които получават статут в друга държава членка, създават проблеми и беженците, получили такъв статут, остават на разположение за преместване в следващите 5 години, съгласно Даблин. Новите предложения се казва, че са временни отклонения от Даблин, което не означава обаче, че Даблин нарушава принципа по някакъв начин на равноправно споделяне на отговорността. В предложението има също ограничени възможности за изразяване на преференциите. Например, признава се, че преференцията за събиране на членовете на семейството, други преференции обаче на емигрантите относно езика на страната, в която се презаселват и други а, техни а, изисквания не се вземат предвид. Разбира се, даването възможност за изразяване на предпочитания ще създаде а, повече сложност в системата. И на четвърто място в заключение бих искал да кажа, че в отличие от други предложения, които бяха направени по време на дебатите, тези последни предложения не предвиждат един многоизмерен механизъм. Предлагат се подкрепящи финансови мерки, но не се дава възможност за размяна на квоти или за търговия с квоти, както се предлагаше от някои. Има предимства и недостатъци на всичко това. Някои учени предлагат, че държавите членки трябва да имат възможност да търгуват с квоти, да се създаде пазар, за да може Унези, които искат да намалят квотата си, да могат да го направят. Тези, които приемат по-голям брой от определената им квота, да получават финансова компенсация. Така ще се насърчи участието на държавите членки, които се противопоставят на разпределението въз основа на квоти, както наблюдаваме напоследък. Има спорове и те могат да се засилят, ако тръгнем по този път, но ефективността и участието са важни в дебата. И в заключение искам да спомена, че като цяло считам, че това е важна първа стъпка, която трябваше да бъде предприята отдавна. Парламентът и вашата комисия може да бъде поздравена, че обръща внимание на ключовете, които се прилагат за разпределение. Както казах, има някои ограничения. Ако бъдат прияти сегашните предложения, те ще създадат възможности евентуално да се постигне повече справедливост, солидарност и да се гарантира по-висока степен на закрила в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви. Със сигурност ще има въпроси към вас по-късно. Така че ще ви бъдем благодарни, ако може да останете. Позволете сега да представя господин Поле, представител на Европейския съвет за беженците и изгнаниците. Това са 87 неправителствени организации, които работят в тази област, беженци и разселени лица. Ще чуем какво, какви са препоръките по отношение етапа на изпълнение. Благодаря, господин Поле. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин Киркоп. Благодаря и на вашата комисия за това, че ме поканихте да участвам днес на вашето заседание. Ние приветстваме инициативата, която е предприяла Комисията по граждански свободи. По отношение подготовката на тази инициатива, доклад по собствена инициатива и надяваме се, че приносът ще бъде много голям. Както и председателят казах, аз представлявам а, този Европейски а, съвет, който обединява а, 85 организации, работещи в 37 държави, много от които а, членове на Европейския съюз. И разбира се, изпълнението на а, общата система в областта на убежищата, както и приятите стандарти и приеми на общностно ниво при участието на парламента като законодател, са основните цели и насоки в нашата работа. Ние работим с вас, с парламента по, още по, на етапа, когато се водиха преговорите за целия законодателен пакет, а пък сега много внимателно следим как, как се привеждат в изпълнение съответно приятите стандарти в европейската законодателна уредба. Все още остават известни притеснения у нас, разбира се, както и у много друго. Вероятно в тази насока, но много внимателно следим процесите и прилагането в изпълнението. Не не само транспонирането на актовете в националното законодателство, но и самото изпълнение на практика. Както знаете, понякога има разлика между тези два различни етапа от процесите. Сега мога да кажа, че ние използваме два инструмента, т.е. две бази данни за беженците. Базата данни на първо място – която обхваща различните условия а, при а, първия етап, работи в Швейцария. И а, другата база данни, която а, събира съдебните практики. Изключително важно разбира се, да се има предвид как подхождат съдилищата при а, а, въвеждане в изпълнение на актовете. Сега, може би това звучи малко като реклама на работата, която ние извършваме, но искам да ви кажа, че когато е, става въпрос за прилагане в изпълнение на европейската система в областта на обежището, ние обхващаме всички основни постановки, залегнали в е, нормативната уредба. В това число използваме информацията и на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището, както и всичката статистическа информация, до която имаме достъп. Така че ние е, приветстваме всички нови инициативи в областта на подкрепата на обежището изключително много ценим и опита, инициативите на професионалистите в тази област, за да може да се допълни картината относно положението на нещата в Европа в областта на предоставяне на убежище. Много е важно наистина да разполагаме с най-актуалната информация, за да можем да работим. Що се отнася до а, изпълнението на системата и представането на този въпрос само с 10 минути, това е невъзможна задача. Очевидно няма как да изпълня. Но ще насоча вниманието ви към едно от важните области, които според нас е значима днес. След това ще кажа и няколко думи относно конкретната роля на Европейския парламент и Комисията по граждански свободи, що се отнася до изпълнение разпоредбите в областта на убежището. Също така ще се спъи на някои аспекти, свързани с Европейската служба. Що се отнесе до приятата резолюция от Европейския парламент, прията за холистичния подход, за ефективния а, процес на прилагане в изпълнение, за спазване на стандартите, мога да кажа, че имайки предвид 15-те години на хармонизация в областта на законотворчеството, все още остават много сериозни предизвикателства в хода на изпълнението. Големи са и предизвикателствата за е, търсещите убежище относно достъпа до информация за техните основни права. Е, наистина изключително важно е да отчетем е, разминаването между практиката и законодателните актове. Е, също така по отношение на признаването, що се отнася до националност, основните процедури във връзка с процесуалните предпразни клаузи и знаем, че Европейския съюз се стреми към създаването на единен подход и единна политика в тази тази насока. По отношение а, разликите в признаването. Тези различия все още съществуват е, разбира се, зад е, отделните е, цифри ние виждаме различна реалност, различно положение, което трябва да се вземе предвид, но разликите са толкова големи, че все още можем да видим. Възприятията са много различни между държавите членки относно това, кой се нуждае от международна помощ. Именно тук трябва да се насочи вниманието Разбира се, Европейската служба в областта на убежището работи в тази насока, но е нужно да има практическо сътрудничество между всички работещи в тази област при създаването на тази обща система за предоставяне на убежището. На следващо място – много важен въпрос от гледна точка на търсещите обежище и работещите в тази област е нивото и а, представенето на възможности от страната държава членка. Това е един сериозен проблем при редица държави. Имаме примерите, разбира се, с Гърция, България миналата година, но също така и в други държави ставаме свидетели на това. Големите страни, например като Франция, достъпа до възможности за настаняване на търсещите убежище се оказва структурен проблем. Тоест, това не е проблем само за така наречените нови държави членки, това е проблем за всички. И знаем, че Европейския съд по правата на човека разглежда изключително внимание, внимателно този въпрос, свързан с условията за достъп до възможности за настаняване, приемане и предоставяне на нужните възможности за настаняване на търсещите а, беженци. На следващо ниво качеството на а, съдебната помощ. На правната помощ, прощавайте. Това е изключително важен въпрос. Защо казвам това? Да, разбира се, има изключително много а, подобрение в системата, що се отнася до търсещите убежище на първа инстанция – достъпа обаче до правна помощ на практика е сериозен проблем, особено в началото на процесите. Днес Процесите, свързани с търсене и предоставяне на обежище, стават изключително сложни и правната помощ е неделим елемент от цялата система, за да може е, наистина лицата да се е, възползват от предоставената им възможност в рамките на е, законодателната уредба. Имаме предвид, разбира се, недостига на средства, съкратените, бюджети и прочее, е, които са свързани с е, системата също така на предоставяне на убежище и може да се стигне до там, че на практика правната помощ е все в по-малка степен е, достъпна за тързащите убежище, тогава когато тя е най-необходимо. Имам предвид при е, центровете, е, приемните, там където тя е най-важна и ако липсва, това би довело до сериозни е, пречки. И а, на следващо място не мога да пропусна Дъблин. Трябва да се спра на този аспект. Това е сред примерите, които споменах, когато говоря също така и за съществуващите различия. Какъв е принципа, върху който стъпва системата от Дъблин? Всички държави членки а, а, спазват а, задълженията за основните права а, в рамките на а, европейската правна уредба. Всичко това се взима предвид, а, имайки предвид всички последствия от това. Тоест, а, системата от Дъблин е крайъгълния камък. И това до известна степен може да съдържа проблем. Искам да посоча също така, че някои елементи от регламента, Дъблинския регламент, всъщност, за е, който е, се стъпва и европейската система, например критериите, иерархията на критериите относно е, отговорната държава членка, не винаги се спазват. Някои разпоредби редовно се прескачат по отношение на критериите, например, на следващо място. 33 ти член от регламента от Дъблин. Подчертава се значимостта за съществуването на добра система за наблюдение, планиране на непредвидени обстоятелства, за да може да се извърши превентивна дейност, що се отнася до предотвратяване на кризите. Но имайки предвид всичко това, задаваме следния въпрос. Вече ставаме свидетели на някои случаи България, Гърция, Италия имам предвид в този контекст – и сега, що се отнася до предложението на комисия 78 трета, може би това е пътя, по който трябва да вървим. Приветстваме инициативата на комисията, но именно този член 78 трета алинея се прилага при а, а, неотложните спешни случаи. Но в крайна сметка замисъл е да не стигаме до тях, да ги предотвратим. И така, съвсем накратко, ролята на Европейския в целия този дебат. Има три основни области. Наблюдението на изпълнението, разбира се, е отговорност на комисията като пазител на договорите. Знаем, че са ограничени ресурсите на комисията. Знаем какви са и добрите и намерения за да стартира съответните наказателни процедури тогава, когато е необходимо но в крайна сметка добре е да се напомнят задълженията на комисията от време на време. На второ място, възможността на комисията граждански свободи наистина да провери какво се случва в действителност. Тоест да има организирани посещения, организирани от името на комисията граждански свободи до държавите членки. И на трето място, фонда за миграция и интеграция – съществува. Добре е да се предоставят, разбира се, и се предоставят средства от него за държавите членки, но много е важно да се провери как точно се изразходват тези средства от фонда. И тук парламентът може да играе много важна роля. Благодаря за вниманието, председателя. Благодаря ви. Е, може би малко по-късно ще можем да изслушаме и въпросите и ще ви бъдем благодарни, ако можете да отговорите. И така, е, госпожа Кенли са докладчика в залата вече, така че преди да изслушаме и е, докладчиците в сянка, може би да дадем думата на докладчика. E, uh, Благодаря, господин председател. Няма а, военни разрешения, които могат да разрешат хуманитарни а, бедствия и кризи. Изключително важно е да се спазват необходимите изисквания за търсещите убежище. Има съответно правни канали за това. Уважаеми госпожи и господа, Наистина това заяви и господин Бан Ки Мун съвсем наскоро при посещението си в Рим отклика на отчаяните опити на хората да избягат от зоните на конфликт и, и преследванията, търсейки по-добро бъдеще, не могат да бъдат разрешени чрез наистина заграждане на границите и засилване на тяхната отбрана. Защото тогава лицата ще потърсят още по-опасни пътища за своето спасение. В крайна сметка необходимо е и ние правим това, а именно въвеждането на промяна в политиките в Европейския съюз, създаването на мерки за спешни действия в краткосрочен план възоснова на защита на човешкия живот, което е неизменна ценност. Сега, наистина трудно е да се намери конкретния отговор, имайки предвид големия проблем, на който ставаме свидетели. Необходимо е всички области на политиката да бъдат разгледани и анализирани, както вътрешни, така и външни политики, въпросите свързани с иммиграцията. В противен случай тази трагедия на мигрантите ще продължава да стои при нас. Проблемът свързан с разпределяне на беженците, пренес разселването е, им са всички аспекти, по които ние трябва ускоренно да заработим. 20 е, 000 души е, трябва да бъдат презаселени през следващите години. Това е първата много скромна крачка напред, която трябва да извървим. Но според мен пътят, който трябва да извървим е дълъг и наистина разпределянето на лицата на 40 000 в рамките на две години, презаселването на 20 000, изискват наистина всеобхватен поглед към политиката за миграцията. Комисията трябва да направи своя законодателен проект, както и възложи парламента при създаването на механизъм за презаселване на континент, в който има половин милиард жители вече. Е, необходимо е наистина да се вслушаме във всички, които работят, що се отнася и до законосъобразния достъп до Европейския съюз, т.е. добрата практика, която се прилага на местно ниво и да се разработи като е, основа за бъдещата стратегия. Законните канали за иммиграция трябва да бъдат анализирани, а не да се възприеме военен подход а, по темата. Това а, трябва да следва амбициозни политически цели, свързани с интеграцията на иммигрантите и свободно движение на а, търсещи убежище. Мисля, че това е криегален камък залог за бъдещ успех в областта на политиката. Нужен е общ подход по отношение на интеграцията и миграционните потоци, така че те да могат да се а, интегрират в обществото, да се предоставят права на мигрантите и това наистина трябва да е съизмеримо с а, правата, с които разполагат гражданите на Европейския съюз. Нужно е да работим по отношение на приемането, социалното сближаване. Кметовете на Катания, на Лампедуза са кметове на а, области, където изключителен голям брой, около 50 хиляди беженци са а, пристигнали. Трябва да признаем, че а, сегашния вид на регламента от Дъблин просто не върши работа, имайки предвид положението което се намираме Европейският съюз. Държавите членки трябва да направят необходимото, трябва да се коригира инструментът а, там, където е необходимо. Нужно е да приложим а, изменения, така както сме подходили по отношение на други актове, а, например 78 член 3 алинея. А, могат да се предложат конкретни мерки. Мисля, че посланието трябва да бъде много категорично, което ще отправим, ако а, интегрираме европейския а, подход. Шенгенския договор вече бележи 30-та си годишнина трябва да мислим именно в тази посока, да подготвим амбициозни а, проекто предложения, за да можем да гарантираме истинска защита, свобода на движението и възможност за населване в другите държави членки. Благодаря. Благодаря, Кинга. Има много колеги, които искат да се изкажат, но нека най- най-напред кажа следното. Колегите, които които са заинтересувани от превод, за превода от словашки, трябва да кажа, че нямаме превод от словашки, имаме на. И така. Първо ще дам думата на докладчиците в сянка след това на координаторите. Моля колегите да говорят не повече от две минути. След това ще дам думата на колегите. Моля те да говорят не повече от минута и половина. След това думата ще имат докладчиците и експертите. Те ще отговорят на вашите въпроси. И така, малко е сложно, но ще дам думата на госпожа Викстрем. Благодаря. Най-напред благодаря на ораторите, на нашите гости. Благодаря за вашите интересни идеи. Аз съм докладчик в Сянка и работих с госпожа Саргентини от Зелените. Изработихме един документ за легалните възможности за влизане в Европа. Това беше нашия принос. Трябва да знаем, по-голямата част от беженците не стигат до Европа, но тези, които искат да дойдат, има много малко възможности да достигнат Европа по сигурен начин и по легален начин. Ето защо бизнесът на трафикантите процъфтява хората се обръщат към тях от отчаяние, защото няма други възможности. Единственият начин да предотвратим или поне да намалим смъртните случаи в Средиземно море е да се обърнем срещу трафикантите. Ако има легални и сигурни канали, хората ще могат да се обърнат към тях и ще ги предпочитат. Има много възможности за легални начини. И за тази цел трябва да използваме всички възможности сега. В нашия работен документ ние работихме по тази темата, мислехме за хуманитарните визи, за предзаселването, за хуманитарното допускане, за частното спонсорство, за допускане на е, членове на семей, семейството и мобилните схеми за работа. Сега за хуманитарните визи. Знаем, че програмата на ОНЕ е много добре е, поставена, но ние трябва да кажем, че щатите поемат около 17%, ние поемаме около 12%. През 2014 година 15 държави членки се включиха в програмата за презаселване. И пак казвам, 13 държави членки не могат да отрекат своята отговорност. Би трябвало всички държави членки да участват в тази програма за презаселване. Хуманитарните визи са нещо различни. Аз ще говоря за това, но в крайна сметка ние сме отговорни за създаването на този параграф 22. Хората, които искат да се преборят с нелегалната миграция, какво правят? Както каза госпожа Сърджентини, трябва да видим какво, кои инструменти може да използваме, кои инструменти да използваме тези от тях, които са налични. Благодаря, че ми дадохте думата толкова рано. Сега мога да се хвана самолета. Да, благодаря. Господин Тимелман говори за това и госпожа Хеш, вашият, вашата колежка, за първи път засегна едно подобно предложение през 2013 година, а сега е, госпожа, е, господин Алао от името на госпожа Стивенс. Благодаря. 20 000 лица, които трябва да бъдат презаселени и 14 000 допълнително за преориентиране са всъщност са един брой, който е много малък на фона на всички беженци, които имаме. Смятате ли, че тези схеми могат да обезкуражат хората да използват нелегалните пътища към Европа. Може би това е, това е малкият брой, който може да защитим пред обществеността. А повечето хора не идват от Сирия или от други конфликтни региони. Това са повече економически иммигранти от Северна Африка. Идеята каква е? Те ще бъдат, тези хора ще бъдат ли включени в, сели, в схемите или пък а, заявленията за беженци ще бъдат, на тях ще им бъде даден приоритет. Госпожа Мецола каза, че трябва да обърнем внимание на успешното интегриране на иммигрантите – Нито една държава членка не е особено успешна при интеграцията на хуманитарни мигранти, особено в голям брой. Въпросът ми е, социалните, економически и даже политически проблеми, които се получават, ще бъдат ли решени при, при увеличаването на броя на заявленията? Благодаря. А, сега госпожа Сърджентини. Благодаря. И благодаря на ораторите. Моята колежка Викстрам говори за работния документ, който изработихме. Ние работихме точно по тези въпроси. Искам да подчертая, Мемото, което получихме от ОНЕ, върховния представител за беженците, а то беше много вдъхновяващо за нас, а именно, че не трябва да ограничаваме, да се ограничаваме само върху легалните пътища за достигане на Европа. Това не е само преразпределение, презаселване, има и други възможности. Господин Тилман ни даде хубаво обяснение, но нека наистина не се ограничаваме, че това ще е единственото решение. Държавите членки не трябва да загърват проблемите, трябва да действат. Не бива да се ограничаваме само върху Средиземно море. Нека погледнем източната ни граница. Ситуацията в Унгария е много трудно, трудна, но от източната ни граница хората се опитват също да навлязат в Европейския съюз. Освен това, туристическите визи Има хора, които влизат на летищата с туристически визи и не са туристи. Ние ограничихме влизането в Европа. Засилихме контрола на границите – но въпреки това положението не се подобрява. Приключвам, господин председател. Въпрос към господин Тилеман. Какво би се случило, ако използваме схемата за преразпределение с всички възможностни изключения? с всички заменки между държавите членки, виждаме, че има държави, където няма много беженци в Централна и Източна Европа, но има и други страни, в които беженците не искат да отидат, защото там не получават помощта, от която имат нужда. Тоест тази система за замяна няма да проработи. Може ли да обясните? вашето становище. А сега, казва председателя, давам думата на координаторите. Госпожа Сипел е първът, първият оратор. Благодаря. Ще започна с кратък аргумент или по-скоро изявление. Мисля, аз съм доста разочарована че от парламента и комисията имаме един холистичен подход, но явно държавите членки не са готови да работят върху този подход. Имам предвид, че те не искат да се включат във всички области, свързани с миграцията. Те се концентрират главно върху борбата срещу трафикантите, включително и с военни средства. Липсва ми водещата роля на най-развитите страни. Те не правят първата крачка, те не казват, добре, взимаме, поемаме отговорност на останалите държави членки да участват в схемата. Един въпрос към господин Пола. Той говори за разликите при държавите членки за оказване на обежище, за разликата в стандартите. Знаем, че това лято ще бъде приложен пакета за обежището в държавите членки. Въпросът ми е, виждате ли някакъв ангажимент от държавите членки да да се съобразят с това, което те самите са заложили в пакета за беженците. Така че до година да имаме общи стандарти за политиката по убежището. Председателят, тъй като аз се чувствам много почетен да ръководя заседанието, аз няма да правя коментар в момента. Давам думата на госпожа Ферайра. Благодаря, господин председател. Най-напред. Много се радвам, че говорим за легалните възможности за достъп до Европа. Откакто сме депутати в Европейския парламент, ние подкрепяме тази възможност за легален достъп до Европейския съюз. Отчаянието храни бизнеса на трафикантите и липсата на легални възможности за стигане до Европа налива масло в, тяхна, в техния огън. Затова би било по-разумно да дадем легална възможност за достъп до Европа. С малко съм скептична към предложението на комисията, защото то се занимава главно с ограничен брой бежанци и, само, и, и се отнесе само до спешни ситуации. Хиляди хора умряха в Средиземно море, а ние взимаме всевременни мерки. Надявам се, че Възможно най-скоро ще успеем да идентифицираме постоянни начини за споделяне на отговорността между държавите членки. Първата стъпка би трябвало да бъде промяна на регламента, на Дъблинския регламент. Няколко колеги споменаха този въпрос. Господин професор Тилеман говори за това, че събирането на семейството трябва да е приоритет. Но социалната интеграция не бива да изостава. Тук съм абсолютно съгласна с него. Имам въпрос за квотите, за разпределението. Ако има лимит за държавите членки, как това може да съответства и да се съотнесе с преференциите които са изразявани от бежанците, къде да отидат. И още нещо. Финансирането на миграцията. Колежката ми Игнация Коралс работи по въпроса като докладчик в Сянка. Има средства отделени за държавите членки, но има огромна трудност при разбирането на въпроса за това какви са резултатите, как, които трябва да се постигнат. Няма гаранция за опазване на основните права на беженците. Това е големият проблем тук. Трябва да има разследване за това как се разходват средствата от тези фондове. Ако колеги говорите по минута и половина, тогава ще имаме възможности за отговори и за изявление на докладчиците. Така че, моля, ограничавайте се във времето, госпожа Гион. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса към нашите гости. Забелязахме, че Върховният комисарят за беженците е доволен това, което ни беше представено. Комисията също посочва възможности за легален достъп. Относно този алгоритъм за разпределение, който се предлага от комисията, той е познат, критериите са ясни. Считате ли, че могат да бъдат включени допълнителни критерии, например претегляне и прочие. В Канада и Австралия се прилага альтернативна възможност за легален достъп. Може би можете да кажете нещо по този въпрос. Има ли държави членки, които да прилагат подобно нещо? относно прилагането по ефективен начин на молбите за обежище, как могат да се подобрят условията за прием и интеграция. Комисията насочва вниманието си върху подхода, който беше предложен в предходния мандат. Считате ли, че може да се приложи нещо по-ново, що се отнася до хармонизирането? Оперативното сътрудничество е другия въпрос, който искам да поставя. Информация за страните по происход на беженците, обмен на най-добри практики и прочие. Възможно ли е тук да се постигне по-голямо еднепяване? Господин Саковски от НП има думата. Благодаря ви. Искам да ви благодаря и за начина по който председателствате заседанието ни. Много ми харесва. Относно квотите, през последните 8 месеца не се занимаваме с нищо друго, освен с въпросите на беженците. Аз лично съм бил в Италия и други страни, посетил съм максимален брой беженски лагери, запознал съм се на място с проблемите. Централна Европа не е толкова силно засегната. Например, Чешката република не е държава, която приема много беженци. Това се дължи и вероятно на езиковите пречки. Но въпреки това искам да поставя някои въпроси, свързани с презаселването, с преместването тъй като ми се струва, че подхода на комисията е малко популистски. 600 000 души искат международна закрила в Европейския съюз само за миналата година. Същевременно ще се осигурят места само за 40 000 души. Господин професор, изчитате ли, че това е достатъчен брой? Какво ще стане с останалите хора? Къде ще останат те? По време на Втората световна война, моето семейство е трябвало да напусне а, страната, след това е трябвало да се върне обратно, т.е. имаме личен опит в това отношение. Не винаги а, сме били доволни от начина, по който се процедира при, при заселването. И така, кой ще поеме разноските за презаселването? Аз съм се запознал на място с беженските лагери. Знаем какво става на място. Зная, че не разполагам с достатъчно време, но моля ви да ми дадете възможност да поставя още един последен въпрос. Ние говорим за глобален подход, за едно цялостно отношение – това означава ли, че самите квоти ще се считат за чудотворното решение и че ще доведат до намаляване на напрежението, на което са подложени Италия и Гърция в момента. Благодаря. Господин Юрек има думата. Благодаря, господин председател. На последното се заседание съветът прие правилото за доброволен прием на беженци. Моята страна, Полша, наскоро прие доста семейства от Сирия, прилагайки този принцип. Благодарение на сътрудничеството и с частни фирми, с организации, които се занимават с при заселването. Освен това, прилагаме принципа на регионалната отговорност. Днес говорим за беженци, които биха искали да се преместят от държави в южната част на Европа в други страни. Но те идват тук не защото има война в техните страни, а защото Трафикантите на хора са много по-активни сега. Ние сме приели хора от Чечня, кримски татари. Тези въпроси не се обсъждат, така че Централна Европа дава своя принос. Имайте предвид, че границите са суверенно право на държавите. Добре е, че обсъждаме всички тези въпроси тук. Последните решения на Европейската комисия обаче не са точно това, което беше очертано като линия от съвета. Следващият оратор има въпрос е, за, към господин Тък е, относно Върховния комисариат за безженците. От е, гледна точка на моята страна е жалко, че не се оказва достатъчна хуманитарна помощ на хората на място. В Швеция има много голяма миграционна вълна. Говорим сега за законни възможности. Бихме препоръчали държавите членки да използват квотите за мигранти. Има един милион души в Либия, които очакват възможност да дойдат в Европа, така че те трябва да бъдат подбрани, нещо като лотария. Швеция е страната, която приема най-много мигранти сред страните от Европейския съюз. Нещата стават все по-зле. Ние изпитваме все повече проблеми. Интегрирането е подложено на доста голяма критика в Швеция. И въпрос към господин Телеман приемането на 40 000 мигранти само. Какво обаче ще стане с стотиците хиляди други, които не получават разрешение за постоянно пребиваване? Има 100% увеличение на потока от Средиземноморието. 40 000 е една нищожна цифра. За системата за квоти неприемането на хора, неизпълнението на квотите ще води като последица налагането на глоби. Не може да се принуди никой да направи това. Съжалявам, че нямам достатъчно време, иначе бих казала много повече неща. Госпожа Пантуа, благодаря. Благодаря за изказванията, които бяха направени от нашите гости тази сутрин. Относно процента за презаселване, това е нещо много добро, но определен, определенето на 20 000 не отговаря на реалностите, които са все по-големи. Относно квотите, вие отправихте една провокация, господин Телеман, когато говорихте за а, търговия с квоти, а, но не можем да се позволяваме подобни провокации, защото говорим а, за хора. Квоти могат да се прилагат а, за млякото, за други продукти, но не за хора. И за това хуманитарните аспекти трябва да се отчитат в по-голяма степен що се отнася до оценката на търсещите обежище, на каква база ще се направи тази оценка. Трябва да видим всички а, пътища, които се използват от мигрантите Необходимо е да се направи нещо повече по отношение на хуманитарните визи, да се види какво правят държавите с третите държави, където се събират мигранти преди да дойдат тук. Ще спра до тук. Аз съм за този цялостен подход, който се предлага по отношение на миграцията. Госпожа Далия. Благодаря, господин председателю. Благодаря на гостите ни. Имам няколко въпроса. Първо, предложението на комисията, комисията действително е много голяма стъпка напред, но според мен то осигурява само краткосрочни мерки и те са доста ограничени. По какъв начин са ограничения? Тази стратегия не взема предвид състоянието в държавите на происход. Това е въпрос на външната политика, за това трябва да бъдат ангажирани външните ни министри. И искам да поставя няколко въпроса. Господин Търка говори за иммигрантите, които се нуждаят от международна закрила. Предложението обръща особено внимание на сирийците и на ам, еритрейците но не се казва нищо за сумалийците, например. Какво става за онези, които не са нито сирийци, нито еритрейци и се нуждаят от международна закрила? Става дума за 20 000 души, които могат да бъдат презаселени за срок от две години. Но само през тази седмица 20 000 души са пресекли Средиземно море. Какво ще стане след като бъде надвишена бройката 20 000? Ще се върнем отново към нулата ли? Относно критериите за разпределение, господин Тимерман, трябва ли да се включат и други критерии, например, колко голяма е една държава? тъй като този критерий не се отчитат при разработването на този алгоритъм за разпределение. Считате ли, че големината на държавата също трябва да е критерий? Аз ще бъда кратка. Считам, че критериите за разпределение, квотите, няма да доведат до повече солидарност. Ако получите гражданство, независимо дали сте дошли в Холандия или в Швеция, това няма да засегне критериите за разпределение. Въпросът ми е господин Тим Леманс, как на практика ще действат тези критерии за разпределение? Председателят, благодаря ви. В заключение давам думата на господин Дюпре. Господин Дюпре, вие ще сте тук целия ден, тъй като в 4.30 ще разгледаме въпроса, за който вие отговаряте, така че трябва да сте тук целия ден. Аз съм се подготвил за това, господин председателю. Относно темата, която разглеждаме днес, искам да кажа в началото две неща. Първо, аз съм за това да има легални пътища за иммиграция. Аз съм за хуманитарни визи и считам, че един всеобхватен подход за миграцията е изключително важен, за да се разреши този проблем в бъдеще. Аз не познавам легални пътища, които да не водят до допълнителни случаи на лица, търсещи начини да иммигрират. Не знае също и за случаи, когато, независимо колко голям е броя на хуманитарните визи, то ще спре повече хора да искат да дойдат тук. И освен това, когато говорим за трафика на хора, трябва да имаме предвид, че той зависи и от търсенето относно механизма за разпределение, който се предлага от комисията. Италия и Гърция са тези, които могат да избират кой ще дойде и след това да бъдат разпределени. И как ще става а, това? А, дали ще приемат по-интелигентните и по-глупавите, ще ги при... насочват към някоя друга страна, като шага. Вие казахте, че държавите, които не искат да приемат беженци, може да им се потърси отговорност. И какво ще стане? И нещо като борса ли ще организираме? Е, и казваме, имам 100 мигранта, кой ще даде най-много? Кой ще... За да ги получим. Искам да разбера каква е реакцията и в този въпрос, защото намирам това за доста странно. И третия въпрос за хората, които ще се възползват от схемата за презаселване. Въпросът е господин Поле. Какъв ще бъде техният статут? Какъв вид виза трябва да поискат? Те ще са бенефициенти на програмата за презаселване. Какъв точно статут ще получат те? И последното а, за зорите. В, а всъщност за службата за подкрепа в областта на обежището, за съжаление, е урязан бюджета, който се предлага за нея за следващата година. Председателят и така ще разполагаме сега съвсем с малко време, за да могат нашите гости да отговорят накратко на поставените към тях въпроси, след което ще дам възможност за минута-две на всяка от съдокладчиците да се изкажат заключения. И така, давам думата на нашите гости да отговорят. Първо давам думата на професор Тинелманс. Благодаря, господин председател, Благодаря и за вашите въпроси. Разбирам, че разполагам с 3 минути, за да е, отговоря на въпросите, което е невъзможно за изпълнение задача, имайки предвид, че е, хората от академичните среди са свикнали да говорят с часове. Затова нека да се спре на три, може би, теми, е, които се е, повтаряха често във въпросите. Първо, дали предложените механизми са достатъчни, дали предоставят решение, златното решение на проблема? Очевидно не. Никой, разбира се, не предполага това. Има много проблеми, свързани с броя хора, за които става дума, финансовите обещетения, и средствата, които ще получат държавите членки. Можем да мислим също така и за други критерии, за разпределяне, различно тегло, критерии, е, които така или иначе вече се обсъждат. Имайки предвид всичко това, вече ние сме съгласни по тези аспекти, така че, според мен, ние създаваме един важен принцип, е, който обаче изисква а, солидарност на практика в много по-голяма степен и това е много важна стъпка. Защото ние, ние няма за една нощ да решим проблемите, но искаме системите да станат по-добри. Съгласни сме всички, че в момента системата очевидно не ни удовлетворява. На второ място. Стана дума за потенциала, свързан с опасността от злоупотреби с системата. Економическите мигранти могат да се окажат ползватели на този нов механизъм. Предложението тук на комисията е много ясно. В него се казва, че тези е, норми се прилагат само за тези, които имат прима фаци е, е, случай, е, засягащ с предоставяне на закрила. Тоест, 75% вероятно ще бъде процента на признаване или не при всичките заявления. Не зная, ще видим. Имаме съответни съображения по този въпрос. Има притеснение, че може тук да се крие възможност за нерезултатност и възможност за злоупотреба с системата. И сега по-нататък във връзка с обучението. Като представител на академичните среди, аз съм поканен да представя различните възможности, с които разполагаме. Моето лично мнение. Вероятно сме тук изправени наистина пред някои недостатъчни на системата от Дъблин, това е факт. И от чисто теоретична гледна точка, Що се отнася до квотите и е, замяната на квотите, разпределението на квотите, това е един сериозен проблем е, и моето лично мнение, че за сега разискванията във връзка с квотите и разпределението може би малко ни отклонява от дебата, който водим сега и може би също така и води до конкретни е, противопоставения, свързани с отговорностите е, за разпределението, защото, разбира се, ние, е, бидайки хуманитари по дъша, е, е, е, хуманно насочени хора, не искаме да участваме в подобен дебат. Що се отнася до схемата, която се предлага от комисията, мисля, че там има а, предложения, които са правилни и върху това можем да стъпим, разработайки основния принцип. Благодаря, председателя. Да, разбира се, наистина нямаме а, а, да имаме възможност за много обстойно разискване. Давам думата сега на господин Поле. Благодаря, благодаря за това, че ми предоставяте думата. Наистина не е достатъчно време 3 минути минути за отговоря на всичките въпроси. Що се отнася до а, изпълнението? Транспорнирането на пакета, свързан с предоставяне на убежище. Е, очевидно не мога да ви предоставя гледните точки на всички 28 държави членки, но тези, които ние следим е, в рамките на базата данни АИТ, мога да кажа, че бавно се въвежда в националното законодателство на уредбата в много държави. Срокът наистина е 20 юли 2015 година за транспорнирането но виждаме, че в някои държавите членки или в момента са на етап разискване проекто предложение, проекто законодателство във връзка с реформиране на националната уредба за предоставяне на убежище, което разбира се се случва в много области, но е доста специфично тук. А, има и някои наистина, а, които са пионери а, в областта на транспонирането. Тоест, аспекти бяха транспонирани при, преди да се приеме пакета с актове. Има няколко такива държави членки, които подходиха по този начин те а, вече предварително имаха своята законодателна уредба а, преди приемането на пакета за предоставяне на обежища. Що се отнася до презаселването, разпределението, хората, лицата, които са с хуманитарна виза, ами мога да ви кажа, че всичко това зависи изцяло от националната уредба. И нещата очевидно са много различни между държавите членки. Има държави членки, които предоставят е, хуманитарен статут, в известен смисъл, мога така да кажа, след това извършват е, по-нататък е, процедурата съобразно националната система за предоставяне е, на обежище им се предоставя на лицата по преценка статут на закрила. Всичко е много различно и се свързва до това, че всъщност статута предоставяне на защита се предоставя именно възоснова на общата европейска система, но на практика е много различна в държавите членки. Как може да се реши този проблем? Може би е, взаимното признаване е отговор в тази насока между държавите членки на е, статута. И по-нататък. Подобряване на качеството, изпълнението на нормативите, на стандартите. Мисля, че това е, е но от много важните аспекти за съвместната обработка на заявките за предоставяне на а, убежище. Също така предложението на комисията за разпределянето на беженците, имайки предвид струпването им в Италия и в Гърция, мисля, че наистина ние с интерес очакваме да видим как на практика ще сработи едно подобно предложение. Да, необходимо е да се мине през период на пробиране, но трябва внимателно да подходим според мен. Казах го и в уводните си е, думи, че има разлики е, в процента на признаване държавите членки, което съответно води до различия относно това кой има нужда от национална закрила в Франция, например. Еритрия е 26%, е а в други държави този е, процент е над 75%. Тоест, ако се оставят е, служителите от Франция да подходят по този въпрос, що се отнася до тези лица в Италия и Гърция, не знам до къде ще стигнем. Тук въпросът наистина е открит трябва много внимателно да се разгледат всички тези аспекти от системата. Благодаря председателя. Благодаря госпожа Сканер. Дали бихте могла? Much, Благодаря. Ще бъде много кратка. Зная, че времето ни изтича. Бих желала да се върна на някои въпроси, които вече бяха разгледани от, е, от ораторите в залата днес. Както знаете, господин Тюрк е, съобщи в началото, че сме подкрепили през заселването разпределението, направено от Европейската комисия наскоро, но ние трябва да бъдем реалисти и да кажем да. Това е направено, но не е, разпределение на 40 хора, които така или иначе вече са пристигнали в Европа и е, програмата за презаселване на 20 000 Имайки предвид обаче потока, е, които пристигат непрекъснато в е, Европа, трябва да се разгледа този въпрос именно като една мярка сред редица други, които трябва да се възприемат. И е, ние приветстваме подобен подход, но не бива да забравяме, че е необходимо е, да анализираме кои са първопричините тези хора да се стремят да идват в Европа. Имам, разбира се, бежанци в много други държави, около Сирия, Кения, Етиопия, Судан и проче. Какво ги тласка сега да а, преместят а, своя център на интерес, ако мога кажа да кажа? Ние трябва да подпомогнем именно тези съседни страни. А, това е един аспект от правния анализ, който трябва да извършим, разбира се, изключително важен. Има и редица въпроси, мисля, че свързани с Върховния комисариат, що се отнася до програмите за частно спонсориране. Австралия е спомената, Каната също има много добра разработена система за частно спонсориране спонсориране. Германия в контекста с Сирия и сирийците също има една подобна програма. Но с голям интерес бихме желали да разгледаме всички тези въпроси, може и по-отделно с колеги, които проявяват интерес. Що се отнася до презаселването и критериите. Ами ВКБ ООН участва наистина в редица въпроси, които се разглеждат в областта на презаселването вече редица години. Има критерии, ясно разписани, включително необходимостта от физическа правна защита на лицата, жени в риск уязвимост в различна степен. Това са много известни критерии, разбира се. И на тази основа ВКБ ООН извършва първото преглеждане на заявките, що се отнася до обработката по-нататък и приемането за презаселване след анализ на тези критерии. Знаете, че по този начин се извършва системата на ВК ООН. Що се отнася до така наречените ключове за разпределение предложението на комисията, вече уточни конкретни критерии. Разбира се, много разисквания ще се водят относно включването и на други критерии за разпределенето. За нас основното предизвикателство в този контекст е, а и вие засегнахте въпроса, въпроса с предпочитанията дали наистина да се включи този елемент или не. Е, за сега е, не са включени претенциите или предпочитанията в предложението на комисията. Трябва да се анализира въпроса дали изобщо следва да бъдат разглеждани. Що се отнася от презаселване на лица от е, Кения и други държави по происход. Наистина, предпочитанията на лицата тук са много ограничени. Що се отнася до събирането на семействата на едно място, образователните причини и прочие, и това, разбира се, има значение и се взима предвид. Но що се отнася до лицата, които са вече в процедурата по а, преразпределение, по ре, презаселване, очевидно има такава възможност за тях и когато се предоставя информацията преди заминаването им и при пристигането помага. Не винаги, но понякога. Благодаря. Ще спра до тук председателя. Благодаря на всички наши оратори. И сега приключвам този е, точка от нашия дневен е, род с е, нашия, прощавайте, дневен ред, като дам думата и на колегите. Госпожа Бенцова, заповядайте най-напред. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, благодаря на всички, които допринесоха за нашата е, дискусия. Днес наистина много би било добре да има и представител на Европейската комисия днес, защото дискутираме именно предложение на комисията и мисля, че би трябвало да ги поканим, за да можем е, да разговаряме по-подробно по предложението на комисията. Всички сме съгласни, че нещо трябва да се е, предприеме. Много колеги засегнаха различни възможности. Всичко зависи от министър-председателите на правителствата, които трябва да изискват предложението. Ние тук споделяме нашето мнение, което именно е, че настоящото предложение представлява стъпка в правилната посока, но има още много какво да се направи по въпроса. Защо само две държави членки са избрани, например, един въпрос. Защо Сомалия не е включена? Аз представлявам една страна, където броят или 90% от заявките са с, от лица с происход, който наистина ме навежда на въпроса а, защо само една държава членка приема заявленията, имайки предвид тук а, системата с синята карта. Трябва да видим как да се променят всички тези аспекти, когато разискваме въпросът, свързан с съвместното подаване на заявленията и анализа и обработката им. Необходимо е всички проблеми да бъдат разгледани. И това трябва да стане преди самите хора да дойдат до Европейския съюз. Тогава, когато процедурата е на етап консулства. Необходимо е тогава лицата да получат ясен отговор, че не могат да кандидатстват за убежище поради конкретните причини. И от гледна точка на средиземноморските проблеми, ако държава членка а, не е, крайбрежна, не бива да се счита, че е освободена от отговорности по този въпрос. Благодаря, госпожа Кенге. Имате думата. Благодаря. И аз благодаря много на ораторите днес. Наистина, казаното от вас много ще ни помогне в бъдещата ни работа. Но е необходимо, както и колегите казаха, да продължим нашия анализ съвместно с комисията по редица въпроси. Тоест, каналите за комуникация с комисията трябва да бъдат отворени, за да получим повече обяснения, повече подробности, за да сме в състояние да подготвим отговора си на предложението. Има редица въпроси, по които следва да поработим по-сериозно, имам предвид и системата с синята карта – Необходимо е също така да имаме възможност да използваме синята карта при предоставяне възможност за мобилност, но това е нужно да се анализира. И е, виждаме, че сега като държавите членки разглеждат въпроса, има какво да се усъвършенства в системата за синята карта и това не е непременно единствената система за облегчаване на економическата миграция. Друг въпрос, на който следва да обърнем внимание е солидарността в рамките рамките на Европейския съюз. Затова въпросът свързан с националността беше и проблем. Има и други проблеми, които бяха посочено. Защо не иракчани, защо не либийци? Има много въпроси в тази насока, които можем да зададем и когато получим отговорите, ще можем да продължим нататък. Необходимо е и да инвестираме повече в краткосрочен, средносрочен, дългосрочен план. Необходимо е да предвидим мерки, така че да предотвратим катастрофи край нашите брегове. Необходимо е да анализираме дълбоките причини и трябва да разгледаме, разбира се, и правните аспекти във връзки с миграцията. Благодаря председателя, благодаря изключително много. Благодарим на нашите оратори, на всички участници в дискусията днес по този въпрос. Сега Искам само да ви кажа, че следващите два часа по следващия, следващия дебат по тази тема е планиран за 25 юни и разбира се, тогава ще разчитаме и на участието и на комисията. Благодаря много на всички. Е, закъснявахме с е, две минути, но благодаря от името на всички на нашите оратори. stage using her hammer. Yeah. Uh, could you please, uh, uh, please take your seats, everybody? Колеги, ако обичате, заемете местата си. Би било хубаво, ако и тихо, защото искаме да продължим със следващата точка от дневния ред. Госпожа, госпожо Сърджентини, колеги, ако обичате да заемете местата си.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 с преговорите с съвета и с, по, по въпросите за борбата с измамите по наказателно-правен ред. Госпожа Кресле и госпожа Сипел са нашите докладчици. Последният трилог по темата беше на 2 юни. С докладчиците за нашата комисия е госпожа Сипел. Първо ще дам думата на госпожа Сипел, а колегите, които искат да се изкажат, ще получат думата в последствие. Благодаря, господин председател. Това беше шестия триалог. За мен беше обаче първата тристанна среща. Това се случи миналия вторник сутринта. Госпожа Гресле водеше разговорите, госпожа Уансон беше от името на председателството на преговорите. Е, техническите въпроси бяха решени, са били решени на предишните три странни срещи, а сега се съсредоточихме върху основните въпроси, а именно публичните поръчки, прего, прага за престъпленията и включването на ДДС в директивата. Това е, така да се каже, един пакет и по този пакет имаше напредък по измамите с обществените поръчки. Но, за съжаление, по другите въпроси все още има разногласия между съвета и парламента. За санкции за физическите ли, лица. Парламента иска 5 години лишаване от свобода с глоба около 50 000 евро. Докато 4 години се предлагат от съвета и няма прагове за глобите. Праговете са единствени начин, прагове за начална стойност от 9000 евро. Ние настояваме праговите стойности да са обвързващи, съветът не иска. Освен това, период за преследване, ние като парламент искаме един общ период от 5 години. Този срок обаче съвета не иска да бъде, да бъде обвързващ, да бъде прият. Има различни национални тълкувания тук. Има възможност за компромис тук, но всичко зависи от пакета в последствие. Период от 10 години, съветът 5 години предлагат лишаване от свобода като наказателна мярка. Има компромис от 7 години, но този компромис не се приема от съвета. И така, ДДС-то си остава най-противоречивия въпрос. Парламентът подкрепя предложението на комисията, а именно е, ТДС да си остане в обхвата на, на директивата. Съвета обаче е абсолютно против, така че тук няма възможност за компромис. За момента нямаме предложение за компромис. Това беше последната тристранна среща под литовското, латвийското председателство и отправяме в очи към Люксембургското председателство. Надяваме се под това председателство да имаме придвижване напред, особено по въпросите на ДДС, тъй като за нас това е най-важният въпрос. Това е за момента, господин председател. Благодаря. Това беше много ясно, много разбираемо. Благодаря. Има ли колеги, които искат да се изкажат? Има докладчици в сянка, виждам. Няма нужда да се изказвате, не сте длъжни. Е, обяснението беше много ясно. Добре. Е, в такъв случай спестихме две минути. Няма да почиваме за две минути, така че преминаваме директно към следващата точка. Е, всъщност трябва да си прочета бележките и би трябвало да кажа следното. Моите бележки казват именно следното. Уважаеми колеги, е, господин Кирков представи на 27 февруари своя доклад. 787 изменения са представени. Те са свързани е, към всички, с всички въпроси, споменати в доклада. И сега ще имаме обмен на мнения. Имаше три срещи с докладчиците в сянка, но аз като председател ще дам думата на, доклад, на докладчика господин Кирко, който съм аз. Well, thank you, chairman. Um... <laughs> Благодаря, господин председател. Както председателят спомена, имахме получени много-много изменения и обемът от изменения показва каква голяма важност предават депутатите на темата. Европейският парламент, както знаете, иска да постигне в пленарна зала споразумение по директивата, ако може, до края на годината. И искам да подчертая, че напредък се очаква по директивата, по регламента за опазване на данните. Мисля, че тук има напредък и това е много окоръжително. Вие знаете вече моята позиция и аз смятам, че тази директива не е важна само в борбата срещу организираната престъпност и тероризма, но също така е важна за завишаване на стандартите при опазването на личните данни и тяхната обработка. Тук става дума и за обжалването от страна на гражданите – Нашата основна цел е защита на човешки живот, но и на правата и свободите на гражданите. Надяваме се да има ясен и честен баланс между двете стойности. Има много изменения, както споменах. Някои от тях е, се изказват е, в полза на отричане на цялата директива. Е, има изменения, които препоръчват по-скоро регламент, отколкото директива. Моята позиция е ясна. Някои медии все още говорят за предложение на комисията. Ние не може да приемем такова едно определение. Аз имам мнение по всяко едно изменение, но може би по-разумно е, е колегите да да обяснят своите изменения, ако желаят, още повече, че тази сутрин аз функционирам и като председател. А, ние ще се опитаме във всички случаи да постигнем компромиси. Компромиси по отношение на гаранциите, на обхвата на директивата, на, по нуждата за по-добра информация и за по-добри правила за обмен на информация между държавите членки. Ясно е, че когато говорим за използването на данните, обмен на информация се случва. Обменът на информация трябва да е ефективен и предлагания от нас инструмент трябва да бъде приложен правилно и разумно. Хубаво е държавите членки именно да използват механизма разумно. Имаме голям опит тук в тази насока вървят и някои от измененията, а именно да се окоружи сътрудничеството и сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането. През последните години имаше обаче и разочароващи случаи, а от това, че инструменти и сътрудничество между държавите членки не се използват достатъчно ефективно. И така, събирането на данни засяга не само полети извън, а полети и, в Европе... и към Европейския съюз. Има определени клаузи за гарантии, е, които имат за цел да затворят задни вратички, които могат да се използват от терористите и престъпниците. Ние всички се опитахме ще работим конструктивно. Аз съм реалист и оптимист и съм оптимист, че ще оцелея и след тази сутрешното заседание. Дали съм съгласен с всички изменения? Не. Мисля ли, че, това, че ще е лесна задача да постигна компромис? Не. Но ще се опитам да работя с вас, с всички колеги, за да намеря разумни решения. Надявам се да имаме една позиция, която повечето от политическите групи и депутатите могат да подкрепят. Аз смятам, че инструментът е нужен и смятам, че имаме нужда от спешно решение. Е, както знаете, това е становище, което е подкрепено от държавите членки, от правоприлагащите органи, Европол, Комисията и съвета. Заплахите са реални, пред които сме изправени и трябва да намерим за тях решение. И Накрая искам да благодаря на всички онези, които ни предоставиха информации, насоки и отговориха на много от въпросите ни, на тези, които ни помогнаха със своите знания. Благодаря и на докладчиците в Сянка, които, зная, работеха много усилено при обработката на доклада. И така, давам думата сега на колегите за техните коментари. Е, господин Бос не е тук, но той ще бъде заместен много успешно от господин Диес Демера. Той ще говори най-напред от името на НП. Благодаря, господин председател. Аз говори от името на Аксел. Той е докладчик в сянка за този толкова важен доклад. И искам да започна с благодарност към вас като докладчик за усилената работа по доклада. Аксел е на заседание на бюрото и разбирам, че на срещата в Рига колегите са били много загрижени от бавната реакция на парламента по това досие. Но докъде сме стигнали ние в парламента? Ние искаме колкото се може по-бързо да изработим позиция, която да ни позволи започването на преговорите. Два месеца изминаха докато успеем да предложим изменение към докладчика. Докладчикът се справя чудесно, искам да подчертая това, но ние бяхме бавни. Имаш, имаше, имало е пет е, заседания на докладчиците в Сянка. Обсъждали са се членовете 7, 7, 7, 7 алинея 8 и 1, искам да подчертая позицията на НП. А именно, ние се придържаме към нея, най-вече се придържаме към факта, че защитата на гражданите е приоритет за нас. Тероризмът е сериозно престъпление. Имахме 70 изменения от нашата политическа група, за какво става дума в тях от гледна точка на НП, за да сме съвсем наясно за какво говорим. Най-напред, най-напред увеличаване на обхвата. Трябва да са включени национални полети, е, полети в общността, туристическите оператори продават пакети, които използват чартерни полети. Туристическите оператори също трябва да подават информация, а, защото за момента данните на пътниците не се предоставят непременно и задължително на въздухоплавателните компании. Това трябва да се промени. Комисията АФЕТ също се произнесе в тази насока. На следващо място укрепване на обмяната на информация между държавите членки и Европол. Тук има подкрепа. Ние се застъпваме за увеличаване на ролята на Европол. Няма да говоря повече за това. Криптиране на данните и срока за запазване на данните. Това са важни въпроси, много важни въпроси. Ако данните се пазят за период, който е прекалено кратък, това означава, че изслед... разследвания няма да бъдат проведени достатъчно добре, добре защото когато става дума за групови действия, а, а, разследващите органи няма да могат да видят цялата картина. Затова НП се застъпва за запазване на данните за период от 4 до 7 години, след което данните трябва да се е, заличат. Криптиране на данните трябва да се случи след 6 месеца и националните националните контролиращи органи трябва да могат да действат независимо, трябва да има такива органи, които да следят и за обработване на данните. След това, след, на следващо място искаме дефиниция на, за сериозно престъпление. Трябва да имаме списък които, от престъпления, които са обществени като сериозни. Например, на 4 юни във Франция, в пресата, се, каза, се казваше, че всички партии искат да има запазване на лични данни на пътниците с цел разследване на терористични престъпления. защото се оказа, че един от терористите в, в атаката срещу Чарли Абдо оказа се, че той е бил в системата, но е траяло прекалено дълго, докато се проследят неговите данни, защото е имало много ограничения. Французите са имали двустранни договори за обмен на данните на пътниците и Французите казаха, че тази гаранция предлага, може би, по-малко гаранции от европейската система. Гаранциите, естествено, са важни и тези гаранции трябва да бъдат заложени в директивата, така че европейските органи и националните органи да могат да функционират достатъчно добре. Ние слушаме и слушахме и желанията на националните парламента парламенти е, и ги подслонихме в, нашите, в нашето становище. Благодаря. Госпожа Сипел от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. След а, е, тази чудесна презентация се чудя къде да започна. Може би да започна с това, че имаме съвсем различни представи не зная дали е грешка при превода, но аз чух в превода, че ЕНП иска определени неща. Добре, да ние може всички да искаме нещо, но в крайна сметка става дума за компромиси при, пред, при преговорите. Добре, 700, над 700 изменения, това е страхотно количество и благодаря на, тук на докладчика, е, че е съгласен да говори с всички нас и е и, и желая да отстрани всякакви предразсъдъци и недоверия. А, нашата първа среща беше много кратка, защото говорихме само за, работа, за начина на работа, не говорихме за измененията, защото те не бяха преведени. Така че бързото не винаги е добро. Нека помоля, нека ви напомня и за резолюцията, в която се споразумяхме, да имаме една система за личните данни на пътниците – Но също така имаме и, е, се споразумяхме да имаме един общ пакет за данните, за опазването на данни. Добре, е НП казва защита от тероризъм и престъпления. Добре, но почти 99% се казва в много изследвания, че 99% е, от хората, които пътуват са невинни граждани, така че не бива тук да злоупотребяваме с техните данни и да и да включваме неш, не, не, нищо не подозиращи и невинни граждани в една система, където всъщност е, те не заслужават да бъдат. Сега, за списъка на престъпленията, да, добре, това го подкрепяме. Всичко, което е, нещо, всичко, което представлява заплаха, трябва да бъде описано. Ние смятаме, че не престъпленията, а заплахите трябва да бъдат описани. И там, където личните данни са особено полезни, трябва трябва да сме много внимателни, защото в много престъпления личните данни няма да ни помогнат. На следващо място, по какъв начин решението на Европейския съд може да играе роля при опазването на личните данни? Какви са аргументите за това решение? Как да бъде приложено то? Тук ние бихме искали повече правна сигурност ние искаме да създадем един закон, който да не бъде отменен от Европейския съд, така както се случи с предишния подобен закон за опазването на данните и тяхното съхранение. Сега, за срока за запазване на данните. Казвам го малко иронично. Може би трябва да пазим данните 50 години, защото може някой престъпник да изчака много дълго време преди отново да извърши престъпление. Естествено, малко съм иронична тук. Искаме да се концентрираме по-скоро върху трансгранични престъпления, така че ние смятаме, че трябва да се Запазва трансгр... Е, данните от трансгранични полети. И ако се случи някой престъпник да не бъде обхванат от системата, то трябва да кажа, че това може да се случи сега, ако имаме името на един престъпник. И ако може да използваме най-различните бази данни в Европа, за да търсим този престъпник, то вследствие на системата, която искаме да създадем, може да използваме най-различни алгоритми, алгоритми, които ще ни доведат до лицето на а, този престъпник чрез неговото име. Това е добавената стойност на бъдещата система. Мисля, че по много въпроси може да се споразумеем. И отново искам да подчертая, за нас важно е решението на Европейския съд да бъде отразено, обмена, обмена на дати, обхвата на директивата и също така искаме да сме сигурни, че че в крайна сметка Имаме една европейска система, която се прилага във всички държави членки, а не 28 или 29 различни системи. В тази посока ще работим. Това е желанието на съвета. Надявам се да постигнем съгласие. Thank you very much. Thank you. Благодаря много. Софи Индвелт има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви в качеството ви на докладчик. Аз също искам да се присъединя към казаното от Биргет, да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка. Това досие има доста сложна история но ние се върнахме на масата на преговорите по много положителен начин. Малко съм изненаден от казаното от господин Диас Демера, тъй като не отразяват според мен атмосферата, в която се водиха преговорите до сега. Забележката, че Европейския парламент действа бавно по досието а, по ПНР, не отговаря на истината. Ние завършим работата. Не знае дали има представители на Европейската комисия и на съвета тук. Когато комисията е- и съвета а, ще трябва също да се произнесат. Кога ще стане обаче това? Надяваме се да е в сегашното десетилетие. Чакам месец-два, за да ми се отговори на писмо. Не зная дали комисията възнамерява да ми изпрати отговор, може би с почтенски гълъб или нещо подобно. не мисля, че е толкова сложно да ми се отговори. Аз представих още през март съвсем точни въпроси и комисията ни ми е отговорила. Става дума за необходимостта, за пропорционалността от програма на Европейския съюз по ПНР. И на второ място за правния анализ на комисията относно съдебното решение, свързано с ПНР. Ние искаме да се приключи работата по това досие до края на годината, но все пак комисията и съвета също трябва да свършат своята част от работата, иначе ние няма да можем да спазим този срок. Надявам се да съм ясна. Още нещо, преди да мина по същество. Предложението на господин Диас Демера от името на НП, че може да е, има някаква връзка с случилото се с Чарли Ебдо, аз мисля, че това е напълно неоснователно. Тайните служби едва ли можеха да предотвратят подобен атентат по този начин. Мисля, че това предложение е крайно неприемливо. Относно аспектите по същество. За моята политическа група един е ва, от важените приоритети а именно как да се споделя информацията. Да, добре е да се събира лична данни, но ако тези данни не се споделят между държавите, между съответните органи, те ще служат а, за нищо. Има 28 отделни бази данни, ако няма връзка между тях, няма да има особен смисъл. Затова ние искаме задължителен автоматичен обмен на информация, анализ на данните, както и на необработени данни там, където е необходимо. Ние сме за общо европейско звено за обмен на информация. Считаме, че това може да се постигне най-добре чрез приемането на регламента, не на директива. За нас това е ключът към всичко. Относно обхвата и гаранциите, както и някои други елементи, всичко ще зависи от това какъв ще бъде моделът, на който ще се основава звеното за резервационни данни на пътниците. Говорим също за списък на престъпленията, който да бъде включен в програмата за резервационни данни на пътниците на Европейския съюз. Ние трябва да предвидим обаче и преглед на този списък, тъй като светът се развива динамично. За сега ние нямаме опит с европейска програма за резервационни данни на пътниците. Надяваме се тя да може да допринесе за предотвратяване или разрешаване на някои престъпления, така че този списък трябва да се актуализира. Относно гаранциите, няма да говоря по детайлите Относно вътрешно европейските полети, аз съм, не съм съгласна с предложението на докладчика. Моята политическа група е против включването на вътрешно европейските полети, както и на други видове транспорта. Нещо, беше, което беше споменато от госпожа Сипел, а именно към кого да бъдат насочени а, събираните а, данни. Ние считаме, че тази програма трябва да е много целенасочена. Ние искаме данните да не се съхраняват повече от 30 дни, автоматично да се заличават след изтичане на срока освен ако не се води конкретно следствие. За да може да се вземе решение по тези подробности, ние искаме комисията да даде отговори на въпросите, които многократно сме поставили. И още няколко неща в заключение. Господин Диас Демера каза, е, че трябва да се вслушаме в националните правителства, в националните парламенти. Аз считам точно обратното. След като вземем позиция, се водят преговори. Така се действа, не обратното. Иначе нашата работа се обезмисля. Предлагам първо да сме наясно какво точно искаме, и след това, въпреки че не е лесно, както беше посочено от докладчика, все пак е възможно да се постигне компромис. Вече имаме общи позиции по а, доста въпроси, имаме а, споделени цели. Възможно е да се постигне резултат, може би не до края на годината, но се радвам, че всички са толкова силно ангажирани. Нашият успех обаче ще зависи от ангажимента на всички политически групи, както и на всички европейски институции. Благодаря ви. Председателят благодаря. Ян Олбрехт има думата. Благодаря ви много. Аз споделям доста от критичните бележки, които бяха изразени тук. Искам да отговоря на някои неща, казани от господин Диас Демера. Това, че липсата на събиране на данни води до насилие и престъпност, не отговаря на истината. Как, събирайки информация, ние бихме могли да предотвратим някой да се превърне в престъпник или да извършва насилие? Ние можем да го постигнем само ако създадем такова общество, което намалява престъпността. Ето, това е въпрос на криминалистиката, а не на политиката. Следва да го имаме предвид, ако искаме да се увеличи сигурността и да се намали престъпността, каквито са крайните ни цели относно неяснотата, свързана с сроковете за съхраняване на данните. Какво означава всичко това? Дали трябва да имаме а, пълно покритие, да се обхваща целия живот на хората, защото те могат да в някакъв късен етап на живота си да решат а, да се върнат към престъпна дейност. Защо да нямаме пълно покритие? Защо да не съхраняваме данните и за пътуващите с влак, защото аз използвам Deutsche Bahn и пътувам из цяла Европа. Мога да пътувам и с личен автомобил, защо да не следим всеки пътник, който използва личен автомобил. А защо не и да включим като крайна мярка велосипедите. Съдът на Европейският съюз обяви за незаконно това, което беше предложено в директивата за ПНР. Съдът беше ясен и каза, че в едно общество, базирано на върховенството на закона и демокрацията, каквито са европейските общества, и ако се спазва член 7 и 8 за запазване на личните данни, винаги когато се съхраняват лични данни, трябва да има пропорционална връзка с конкретен риск или подозрение. Не може просто да отидете и да събирате данни за всички хора, защото не знаете какво друго да правите. Трябва да сте по-целенасочени, да търсите рискове, а, ако има някакви подозрения. В САЩ а, а, има а, първата поправка на Конституцията, която е свързана с а, а, обиските и вземането на данни. И е така, какво предлага Съда на Европейския съюз? Тази директива беше предложена преди съдът да се произнесе по директивата за запазване на данните. Тук трябва да се види кои Полите са рисковани, а не просто кои региони са рисковани или също да се види. Няма също обяснение защо трябва да се профилират пътниците. Това е записано в тази директива обаче, че всеки пътник е обект на профилиране. Тоест, ние не говорим тук за целенасоченост. не са необходими съгласие от съдилища и за сроковете. Ние просто искаме да събираме данни и да ги съхраняваме. Това съвсем не е целенасочено. Дори в САЩ в момента вървят в по-добра посока по отношение на целенасочеността на мерките. Те искат да определят критериите за събиране на данни и да насочат вниманието си върху събиране на данни, върху подозрителни лица, рисковани е, региони е, и събирането на данни е, относно напълно невинни хора, които не са обект на, на подозрения, струва твърде много средства и е безмислено, струва твърде много време. Анализирането на данни, които нямат никакъв смисъл, не е необходимо. Трябва да сме по-целенасочени. Затова трябва да видим как да се намери решение на въпроса. И такова решение трябва да се намери. Скандално е, че съветът и комисията не са променили своето предложение, след като излезе и решението на съда относно директивата за съхраняване на данните. Това е лудост. Ако се твърди, че регистрационните данни на пътниците е нещо различно от личните данни на пътниците, което не е същото, ние трябва да изпратим отново до съда това, което се предлага, за да чуем какво е мнението на съда. Може би трябва да дадем възможност съда да се произнесе и по този въпрос, преди да преминем по-нататък и прибързано да вземаме решение по нещо, което в крайна сметка ще се окаже неефективно. Нека да решим този проблем първо, да постигнем консенсус в обществото, не само в парламента, но и в обществото което не беше постигнато през последните 10 години на безразборно събиране на данни. Обществото е разединено по този въпрос. Благодаря ви на вниманието. Госпожа Винберг. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика ще бъда по-кратка, защото много от нещата, които бяха споделени, имат моята подкрепа. Надявам се, че ще имаме едно конкретно предложение, което да може да се прилага в най-скоро време. Престъпниците се движат и вътре, извън Европейския съюз. Това буди сериозно безпокойство. Те намират а, нови и нови начини да го правят, ние трябва да ги изпреварваме. Благодаря на господин Киркоп за отличната му работа по този доклад. Има различни гледни точки, които се застъпват от различните депутати. Продължават разговорите между докладчиците в сянка в опит да се намери компромис по тези над 700 изменения. Това не е толкова лесно, но все пак не трябва да се губи много време. Действително, много се проточи работата. Необходимо е заедно да изготвяме правилата, за да могат всички държави членки да събират една и съща информация и да предоставят една и съща информация за целите на борбата с престъпността. Считам, че резервационни данни на пътниците трябва да се събират само за полетите, но те да бъдат както външните, така и вътрешните полети, да се обхванат и чартерите. Ние виждаме какво се случва в Европа извън и нея. Надяваме се скоро да постигнем решение. Считам, че мое изконно закон, е, човешко право е да се е, чувствам в безопасност в собствената си страна. Затова приветствам тази директива. Председателят е, има още двама желаща да се изкажат. Риво Делон. Благодаря, господин председател. Чрез измененията, които съм представила, подкрепям включването на частните и чартерните полети в обхвата на тази директива. Така ще има повече яснота и повече равнопоставеност между превозвачите. Аз съм за премахване на транснационалното позоваване, когато се говори за сериозни престъпления. ПНР може да помогне да се разкрият престъпни мрежи и извън границите на Съюза. Групата на социалистите и демократите представи много изменения, за да могат да бъдат защитени в по-голяма степен личните данни. Аз ги подкрепям изцяло. Но се включва термина раса, което според мен е недостойно, тъй като ние всички принадлежим към една и съща раса. Това е на вниманието на АФЕТ. Спазването на правата ще доведе и до по-ефикасна борба срещу организираната престъпност. Госпожа Гиом. Е Аз бях изненадана от това, което беше казано в началото. Но е, реакцията е разбираема. Разбира се, а, ние сме парламентаристи, така че трябва да изготвим наша позиция. Може и да имаме спорове, но трябва да имаме позиция, която да отстояваме а, при преговорите с другите институции. Засилването на европейското измерение на системата и хармонизирането чрез тази директива е нещо, което подкрепям. Аз съм за това да има централно звено. Трябва също да се спазват критерии, да има общи критерии, системата да функционира на обща основа. Информацията, която ще се събира за пътниците, трябва да е, е ясно каква трябва да бъде. засилването на звеното, което да извършва това а, следение на пътниците, оценката на риска. На следващо място поставянето в рамка на чувствителните данни. И в заключение в това предложение, както често става, преразглеждането трябва да се предвиди, но за сега се предвижда само за количеството данни. Мисля, че да се насочи вниманието и към оценка на качествена основа. И това трябва да се има предвид, когато се извършва прегледа. Председателят, в оставащото време бих искам да помоля представители на съвета и на комисията да кажат своето мнение. Едва ли ще може да отговори на всички въпроси на Софи, сигурно са изненадани, но бихме искали да реагират на дебата, който се проведе тук. Може би първо представителя на съвета да направи своя коментар. Благодаря, господин председател. От гледна точка на съвета, в ролята си на председателство на съвета, на този натап мога да кажа, че наистина проблемът е изключително важен и приветствам ангажимента на Европейския парламент да работи по това досие. Много беше интересно за мен да изслушам днешния дебат, да изслушам докладчика и съдокладчиците, както изказалите се е, депутати. Надяваме се, че а, скоро ще се гласува проекта. Съветът е ангажиран да стигне в максимално кратко, кратък срок до споразумение по този въпрос. Много важно е наистина да се участва в интеринституционалния дебат и днес след заседанието съм още по-убеден в това. Съветът е убеден, че е много важно да има категорично ясна система за регистрационните данни за пътниците. Надяваме се, че това е постижимо. Що се отнася до този проекто пакет, председателството е напълно наясно с значимостта на пакета за защита това е много важно, когато се обсъжда, разбира се, подобно законодателно предложение. Благодаря, че ми дадохте думата. Председателя, благодаря. Комисията, желаете ли да коментирате? Благодаря. Благодаря, господин председателю, господин докладчик. Очевидно очевидно. На този етап няма да влизаме в подробности, но високо оценяваме вашия доклад. Ще се възползвам да отговоря на госпожа Интвелт. Комисията всъщност отговори на писмо по отношение резолюцията на парламента 11 февруари беше ви изпратено на 11 февруари, в което се уточняват елементите, които според комисията следва да влезат в едно подобно писмо, отговор. След това писмо бе отпратено от госпожа а, е, а, е, Инфелд, госпожа Викстром. Съвсем скоро ще отговорим на писмото ви. Това бе е, през март, както вие споменахте. Накрая, надявам се, че до края на тази седмица ще получите отговора си. Имаше много подробни а, въпроси в а, а, вашето писмо. Както си спомняте, комисията организира а, две събития. Едното по искане на парламента а другото по наша собствена инициатива, с цел да помогнем на депутатите да получат отговорите от националните експерти по зададените въпроси в устен план. Тези отговори а, обхванаха повечето от а, съображенията, които се изтъкват в писмото. Сега се извършва оценка на напредъка. Имайки предвид а, чувствителния а, характер на информацията. Разбирате, че по време на експертните заседания, когато се предоставя информация от държавите е, членки на комисията, на което присъстват също така и представители на Европейския парламент, ние предоставяме информацията, която ни се предоставя именно от националните експерти и уважаваните госпожи и господа депутати получиха тази информация по време на заседанията, които проведохме. Още две неща за пропорционалността, необходимостта. Очевидно въпросът свързан с пропорционалността трябва да се види много ясно във връзка с защитата, която се изгражда в рамките на системата за резервационните данни на пътниците, имайки предвид събирането, обработката на данните, и обосновката за всички тези процеси. Както бе казано вече няколко пъти, по отношение на необходимостта и на заседанието с експертите, наистина това е единствения инструмент, който се използва за да се идентифицират престъпниците, за успешното водене също на разследването. И всичко това се извършва, разбира се, съвместно с друга информация на правоохранителните органи или от други източници. Много трудно е ясно да се отграничат случаите, при които обработката данните на пътниците е било единственото средство, което е стигнало до наказателно производство във връзка с е, тероризма или сериозни транснационални престъпления. Комисията и господин комисар също така ще отговори на писмото ви. Както казах вече, до края на тази седмица благодаря за предоставеното ми време. Да, благодаря. Виждам, Софи, че вдигате ръка. Възоснова на пропорционалността и необходимостта. Чухте, ще получите отговор от комисията. Е, разбира се, с удоволствие ще ви дам думата за кратко изказване, е, за минутка може би, много ви моля, не повече. И по-малко ще бъде. Очаквам, уважаеми господине, точен отговор на моите точно зададени въпроси. През последните 11 години, когато работя в тази област, никога не съм получавала конкретен отговор. Ако ми кажете, добре, обиколен, това може да е вярно, но все пак не е отговор на конкретно зададените ми въпроси. И а, ако не получа такива отговори, не се чувствам ангажирано да работя по това досие, защото ние имаме ясни ангажименти. И надявам се, че сериозно ще подходите, ще ни дадете сериозни отговори, противен случай ние няма да работим. Уточнявам. Е, сега за Галилео. Е, ще ви е, пратя писмо и по този въпрос, Софи. Благодаря. Благодаря на всички аз е, мисля, че имам възможност е, като докладчик да направя едно кратко обобщение. Обаче няма да го направя, защото и слушахме вашето мнение. За мен това беше изключително важно. Освен това, благодаря също така и наказаното от съвета и комисията. Искам да кажа ясно пред всички днес, които се изказаха. Аз ще продължавам да дам всичко от себе си, за да мога да облегчавам разискванията, които се водят по темата и, и да стигне до компромиса, доколкото това е възможно с участието на всички колеги. Очевидно има а, притеснения. Аз също имам своите съображения по отношение графика. Вече три години и половина работим с известни прекъсвания по този въпрос. Значи би трябвало вече да сме до а, а, финиша, до финалната права. Да, ние имаме напредък, може би не толкова бързо, колкото би ни се искало, но от моя гледна точка като докладчик, мисля, че е мой ангажимент мен да изслушам вашето мнение и да се опитам да стигна до съгласие между всички ни. А, а, разбира се, в рамките на графика, очертан от пленарните заседания. Надявам се, че ще получа подкрепата на всички групи, големи и малки, за да мога да постигна тази цел. Благодаря ви за което, благодаря за това разискване. Сега продължаваме към следващата точка от дневния ред. Which is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 това е точка 8. Мандат за почване на преговори и изключване на споразумение за резервационните данни на пътниците между Европейски съюз и Мексико. Съвсем различна е тази а, а, тема. Колеги, както вече а, ни информира комисията, Мексико има а, от ноември 2012 година законодателство в тази област, изискващи всички превозвачи от и до Мексико да предоставят данните за пътниците. Мексико заяви, че европейските превозвачи много моля е, да пред станете с разговорите в залата. да. Е, единствените превозвачи, които не предоставят данни на мексиканските власти, са е, европейските. Мексиканското законодателно родбо все още не е в сила, що се отнася до именно тези разпоредби и има някои налагания на глоби. Във всеки случай компетентният орган в Мексико ясно заяви, че е крайният срок за прехвърлянето на данните е 1 април 2015 година. Комисар Аврамополус в своето изказване в пленарна зала април заяви, че компетентният орган в Мексико е съгласен да отложи този крайен срок до края на юли 2015 година, при положение, че Европейския съвет започва официални преговори по този въпрос, за да може в този смисъл комисията да има мандат е, от съвета да започне официално преговори за е, подобно споразумение ЕС Мексико. Обаче, комисаря също така заяви, че тъй като това споразумение с Мексико не може да бъде приключено преди ЕС съдът да се произнесе по въпроса е, с Канада, мексиканските органи съзнават този въпрос. Сега, имайки предвид всичко всичко това, ще дам думата на комисията да ни запознае с сегашното положение на въпроса. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте, за да актуализираме информацията по този въпрос. Радвам се, че мога да потвърдя, че комисията наистина взе е, решение, както бе искано да получи мандат от съвета, за да започне преговори по революционните данни на пътниците Европейски съюз Мексико. Е, очевидно трябва да намерим решение за представяне на данни за по полетите от ЕС до Мексико Знаем, че в Мексико има законодателна уредба в сила от ноември 2012 година, изисквайки всички въздушни превозвачи, летящи до и от Мексико, да предоставят данни за пътниците. От тази дата нататък превозвачи, които не предоставят такива данни, могат да бъдат санкционирани. Обаче мексиканското законодателство все още не е в сила по отношение на трафика с ЕС тъй като комисията изиска от Мексико да отложи налагането на санкции и парични глоби в редица случаи. Имахме успех в няколко случая. По-късно Мексико ясно заяви, че крайният срок за прехвърляне на данни за пътници е 1 април 2015 година и е, се изиска е, да се направят нужните стъпки в тази насока. Комисар Авромополис е непрекъснато във връзка с мексиканските органи, особено в края на месец март, с искане за отлагане на този крайен срок – и е, комисията информира Мексико, че възнамерява да предложи на колегията комисари е, да се изиска мандат за комисията. Както знаете, е, това е във връзка с искането Мексико да отложи до 1 юли изпълнението. Прието е препоръка по отношение на съвета, за да вече има възможност комисията официално да започне преговорите с Мексико. Предложението за изискване на такъв мандат е приветствено от Мексико Мексико. И а, а, в този смисъл се водят преговори за отлагане на санкциите тъй като препоръката поверителен характер, няма да навлизам в подробности, но съм сигурен, че а, като цяло а, се следва предишния мандат за даване старт на преговори за резервационните данни на пътниците, имайки предвид съобщението 2010 година. Що се отнася до изискването, което се вменява от 2010 година по силата на резолюцията на Европейския съюз, също така и решението на СЕС във връзка с запазването на данните ще бъде следвано. Комисията е ангажирана да има предвид е, е, решението на Съда на Европейския съюз по отношение споразумението с е, Канада. Господин председател, всичко това беше ясно посочено пред мексиканските власти а именно, че споразумението с Мексико не може да бъде приключено преди Европейския съд да се произнесе по проекто споразумението с Канада. Е, така стоят нещата по отношение на всяка трета страна, която може да изиска е, данни е, за пътниците от ЕС. Работи се усилено по този препоръка. Надяваме се, че решението ще излезе скоро. Разбира се, при положение, че съветът ни даде мандата и комисията ще започне преговорите е, максимално кратък срок. Планът е това да се е, е, осъществи в началото на месец юли, а комисията ще ви информира е, относно преговорите е, по всяко време, когато, Европ... Е, когато вашата комисия изиска тази информация. Благодаря. Um, uh, Председателя, благодаря. Трима души са пожелали да се изкажат по този точка госпожа Интервелт. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за това, че ние запознахте с актуалното положение на нещата. Радвам се, че нещо се случва. Просто се питам. Какво а, задържа комисията толкова години да не започна преговори с е, мексиканците. Критикуват ни от НП, че твърде бавно работим по Европейската система за данни за пътници. Много, много години аз задавам този въпрос е, за трети страни. Имам три страници с въпроси, писма, които съм писала на комисията, питайки ги не само за Мексико, но и за Япония, за Русия, за Южна Корея, за е, е, Емиратите, Катар и много други държави. И Япония очевидно заявиха, че за ще изчакат. Сега започва да, събирането на данни. А ята изисква да се спазва японското законодателство, което на практика е в нарушение с европейското. Напълно а, не разбирам. Защо комисията нищо не прави? Какво ви спира? Защо не водите преговори и с Япония, Южна Корея, която на практика моли комисията да води преговори, а те не трябва да правят всичко това, защото наша интереса не е техен. Къде е проблемът? Радвам се, че нещо се случва по отношение на Мексико. Надявам се, че ще приключи и добре, но какво ще правим с останалите държави? и Русия, Китар, Емиратствата. Това е, не са непременно приятелски демокрации с е, системи за защита на данните, сходни на нашите. Така че какво ще правим? Кога ще започнат преговорите? И а, е, колко време ще отнеме прехвърлянето на данните от наши страни към тези страни без никаква защита? Благодаря. Председателя, благодаря. Сега, нещо а, бих искал да уточня за вас, Софи. Би трябвало да погледате също така един пафлет от Самюел Роуботъм, 1850 година във връзка с, с, с установяването на е, общества в а, Лондон и друга да не Холандия обаче. Но, а, заповядайте, а, а, господин Диете. но критико ами колега colegas, се скучо. Диастимера. Благодаря. Аз не критикувам колегите си с голямо уважение, ги изслушвам. Така че много бих искал и те така да изслушват моите изказване и да а, разграничават кога говоря от собствено име или се позовавам на друг източник, Европейския парламент или не нещо друго. Така, а, това беше само една а, уведна бележка. Сега, не бих желал да критикувам. По-скоро искам да задам въпроса или да поставя под въпрос казаното от комисията. Що се отнася до мораториум, предоставен от мексиканското правителство, той изтича на 1 юли. Искам да повторя, че процедурата, която следва да бъде изпълнена, 218 е, член от договора за функциониране на Европейския съюз, тук се е, посочва във връзка с едно изискване е, комисията да получи мандат от съвета за преговори и съвета може да даде или не даде такъв мандат вероятно сроковите изглеждат по този начин. 9 юни на Корепер ще се обсъжда въпроса с надеждата и подчертавам надеждата, че ще е, приеме на 23 юни предложението. Но пак подчертавам, надеждата е, защото има съмнение в рамките на съвета относно а, правното основание, върху което може да се стъпи. Заради 21 и 22 протокол а, по отношение на Обединено кралство, Ирландия и Дания. За моята политическа група и моята държава това е много важен приоритетен въпрос, така че бих желал да зная. Мислите ли, че в този кратък срок ще може да се разреши е, въпроса, свързан с правното основание. Според мен няма да е възможно за толкова кратък е, период е, да се стигне до решение. Така че комисията може е, да получи е, този категоричен мандат за преговори с Мексико. Сега, вече казах това в пленарна зала, но ще го повторя. Глобата от 30 000 долара е твърде високо. Либерия получи информация, че Мексико е, ще наложи санкции и е, тъй като Либария ако, е, има полети два пъти а, е, седмица, може да се стигне до 32 хиляди глоба а, месечно и 70 милиона годишно. Поставам това под въпрос. Моля комисията да ни каже дали е, ще се приложи е, солидно правно основание или не, имайки предвид изключително краткия срок. Много ви благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Сипел. Искам да задам следния въпрос. Защо? Изобщо е, преговаряме с Мексико за ПМР. Мексико иска да има нашите данни. Тоест, ние ще преговаряме с всекиго, който иска да има нашите данни, независимо кой е той, дори на, на Северна Корея. Ако не направим споразумение, то тогава аргументът е да имате така или иначе ще стигнат до данните против европейското право. А защо? защото явно някои економически интереси са ни по-важни, отколкото въпроса какво ще стане с данните на нашите граждани в Мексико, в Северна Корея или къде ли не. За това трябва да говорим. Не дали ще, това споразумение ще се случи или не, а какво да кажем на гражданите какво ще се случи с техните данни, за какво гласуваме, когато става въпрос за опазването на личните данни. Аз съм не съм много сигурна, когато по погледна какво се случва в, щати, в Мексико, извинявайте. Мексико не е непременно държава, в която полицията и съдебната система се разбират и функционират чудесно. Това е нещо съвсем друго. Просто дискусията е съвсем друга, която трябва да водим. И благодаря на комисията. Благодаря за това, че ни информира за е, споразуменията, които вървят в момента, това е нещо в крайна сметка, което се разбира от само себе си, би било недопустимо да не ни е информира, но въпреки това, благодаря. Нашите държава са демократични държави. Те, е, това са държави, в които се опазват се опазва правото на личен живот и е, има върховенство на закона. Това всичко звучи чудесно, но понякога е, се чудя какво говорим и защо говорим с държави, в които това не е така. Я не Обрехт. Имаме споразумения с Австралия, Штатите, Канада. Имаме решението на съда за директивата за запазване на данните. Имаме решението базирано на член 8 от Хартата за основните права. Имаме всичко това до момента и на него може да стъпим, когато оценяваме други споразумения – сега съ, е, съдът е получил рамката на бъдещата директива за оценка. Това е направено от комисията, това е добре, но нещата са много неясни. Неясно е до каква степен е, данните между държавите членки се обменят, а пък е, сме съгласни да обменяме данни без никакво без никакво съмнение с която и да е страна в света, просто защото тя ни заплашвала с санкции. Това не би трябвало да е така. Трябва да има анализ, разговори с нашите партньори и да решим какви са партньорите, които са демократични, кои, в които има, в които са правови държави а, специално за Мексико, аз се съмнявам, че нещата функционират прекрасно и че там има право в ред, който функционира прекрасно. Комисията. Благодаря. На въпроса на госпожа Интвелд. Както казах, законодателството на в Мексико влезе в сила през 2012 година. През 2014 година Мексико се обърна към нас и ние започнахме технически диалог. Ние изпратихме анкета на Мексико с оглед на това какви са процедурите, какво е законодателството. Така сме процедирали винаги. Нещата стру трябва им време, докато озреят. Имаше срещи между нас и мексиканските власти. Ние изискахме информация и сега трябва да получим съответния мандат. Сега за другите страни. Хоризонталният подход е нещо, което подкрепяме. Сигурността е заложена в този хоризонтален подход на комисията. Ние ще предложим на парламента и, ком... и съвета съответните споразумения, но сигурно ще се съгласите, че трябва да изчакаме решението на Европейския съд за Канада и едва тогава ще може да идентифицираме критериите, които да наложим върху трети страни. Вие казахте правилно, че споразумението е от интерес на Европейския съюз, но това е също и правно изискване в рамките на съществуващото законодателство, член 25 до 27, трябва да има международно споразумение, за да може да се защитат личните данни на гражданите. Без такова е споразумение, преноса и трансфера на данни са нелегални. На въпроса на господин Тестемейра – Потвърждавам, че препоръките на комисията са основани на член 218. Сега наред е съвета да отговори на нашия ход. И аз не мога да говоря от името на съвета. Ние знаем, че има конкретни последствия, които могат да забавят законодателството, но риск трансфера на данни да е нелегален и възпира от по-нататъчни действия. Сега на госпожа Сипел. Мога да кажа, съгласен съм с нея, но става дума в крайна сметка за суверенни страни. Тези страни са стратегически партньори за нас. Те искат да си приложат своето законодателство. И така, ние искаме да защитим данните си по-добре, защото в противен случай без гаранции данните така и така ще бъдат открити. А Въпрос към съвета. Съвета иска ли да вземе отношение по този въпрос? Благодаря. Ще бъда кратък. Мога да потвърдя, че държавите членки се обърнаха към нас с молба за получаване на такъв мандат – Е, целта е да, се, да няма санкции от страна на Мексико. Ние съзнаваме, че има времеви натиск, че може да има последствия. Председателството приветства проектодирективата. Започнахме анализа И от страна на председателството Мога да кажа, че ще се постараем да работим бързо и гладко. по предложението на комисията. Но съвета трябва да спази процедурите и вероятно преди 1 юни ще имаме решение на на съвета, това съответства и на срока, поставен от мексиканците. Председателят благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. С това закривам сегашното сутрешно заседание. Ще се видим отново в 3 часа.